Провеждаме работна група с представители на националните парламенти. Темата е общо европейско право на продажбите. Знаете, че тази тема се разглежда от известно време и започнахме и ние в Европейския парламент да я разглеждаме заедно с нашите консултанти. Е, и също така е, много интензивно се обсъжда тази тема и в националните парламенти. Има най-различни становища от гледна точка на Европейския парламент. Е, мога да кажа, че ние също разглеждаме тази тема. Позволете ми сега от името на Европейския парламент да поздравя сред нас госпожа Вивиан Редин, която е комисар по е, правните въпроси в Европейския съюз, Семьон Нидес от Кипърското председателство, е, също така и Даяна Уолис, е, бивш е, заместник-председател на парламента и съдокладчик по тази тема. И естествено поздравявам най-сърдечно всички вас, всички гости, колеги от националните парламенти на нашата днешна среща. Освен това, ми позволете да приветствам сред нас Лорд Бонец, който след моите приветствени думи, когато се стигне до първия панел, ще поеме председателството и модерацията и ще ръководи работата по първия панел. Позволете ми сега едно допълнение, лично от моя страна за парламента тази тема има особено значение. Ние дълго време сме подкрепили едно подобно предложение и това пролича последно много ясно в доклада на госпожа Лолис от миналата година и за това сме много благодарни на комисията, че излезе с това предложение. Разбира се, то изисква интензивни консултации и ние няма да предоставим това на законодателя в настоящата му форма и за това сме благодарни на всички, които ни е, предложат теми за дискусия и които ни консултират по темата, която разглеждаме. Ясно е, че тъй като това предложение се разглежда от дълго време, е, то има голямо значение за парламента и може да ни доведе е, да ни изведе напред е, по отношение на вътрешния пазар и ще даде също така ценен принос в процеса на европейско обединение. Този принос не бива да се подценява. Сега бих искал да дам първо думата на госпожа Рединг, след което на господин Семионидис. Първо давам думата на госпожа Рединг, моля. Much, Много ви благодаря, господин председател. Напълно сте прав. Историята на това предложение наистина е много дълга. Вече десетилетия наред най-добрите специалисти в областта на договорното право обмислят възможността за създаването на този правен инструмент. Бих искал да благодаря на господин Лене в качеството му на председател и съдокладчик в Комисията по правни въпроси. Бих искал да благодаря и на госпожа Даяна Уолис за ангажимента и в парламента по това досие. И бих искала да благодаря също така и на професор Сим... Симениодис, който успя да постигне много добри резултати в рамките на кипърското председателство. За мен този инструмент показва как правосъдието може да подпомогне економическия растеж. Чрез предложението за общото европейско право на продажбите ще се премахнат разликите между договорното право в отделните държави членки и по този начин ще спести разходите свързани с различните национални законодателни системи. А тези разходи, както знаете, са непропорционално високи за малките и средни предприятия. Предложението ще изготви единно право, европейско право на продажбите, което търговците и потребителите могат да използват, ако пожелаят, при трансграничните си изделки, където и да се намират в Европейския съюз. Общото европейско право за продажбите също така ще засили защитата на потребителите в сравнение с съществуващото европейско право и в сравнение с редица национални законодателни системи. По този начин потребителите ще бъдат погодетелстваните като ще имат достъп до по-голям избор на по-низки цени като комисар, отговарящ за правосъдието, си изказвам пред представителите на националните парламенти и бих искала много ясно да заявя, че принципът на субсидиарност и принципът на пропорционалност са от огромна важност за всички предложения на Европейската комисия. Те бяха също така и водещите принципи при изготвянето на предложението за общото европейско право за продажбите. Ето защо от самото начало избрахме факултативен хармонизиран режим, вместо да предпочетем по-традиционният законодателен път на пълната хармонизация. Този факултативен характер и този факултативен европейски режим не замества националните законодателни правила, а ги допълва. Т.е. явява се един втори режим, който би могъл да улесни трансграничните сделки и да намали разходите им. По този начин тези трансгранични сделки ще станат възможни изобщо, защото в момента те не са много широко разпространени. Предложението е целенасочено то обхваща само сектори, където сме установили, че има проблеми и то не надхвърля мерките необходими за преодоляване на установените проблеми. Така, например, предложението обхваща само трансграничните договори и не засяга договорите между големи предприятия. При сделките между две предприятия, поне едно от двете предприятия трябва да бъде малко или средно предприятие. Причината е, че именно малките и средни предприятия, предприятия най-много страдат от разликите между договорните правни системи на отделните държави членки. Естеството на предложението на комисията се вписва в принципа за свобода на договорните отношения. Предприемачите, които предпочитат да поддържат договорни отношения в рамките на националните законодателства, могат да продължат да го правят. Но тези търговци, които видят предимства в режима на общото европейско право за продажбите, те могат да изберат този факултативен режим. Изборът е техен и тук наистина ключовата дума е избор никой няма да бъде задължаван да избира общото европейско право за продажбите. Няма да има разходи или някакъв друг вид обременяване за а, търговците, които не изберат този режим. Предлагайки факултативно общо европейско право за продажбите, Европейската комисия много внимателно и много предпазливо се опитва да въведе този нов подход с цел преодоляване на препятствията, с които се сблъскваме в рамките на единия пазар. Радвам се, че разискванията, както в Европейския парламент, така и в съвета под ръководството на кипърското председателство, се движат в правилната посока и в парламент и в съвета вече се обсъжда съществото на предложението и се радвам също така, че Комисията по правни въпроси на парламента организира редица от семинари с цел анализ на съдържанието на предложението за общото европейско право за продажбите. И аз с нетърпение очаквам резултатите от различните семинари, организирани от Комисията по правни въпроси, както и от Комисията по вътрешен пазар на парламента. Надяваме се резултатите от тези семинари да дадат насока на евентуалните ни изменения. Основните ни предложения са с цел засилване на економическия растеж. Те са важни и от политическа гледна, и от економическа гледна точка. И всички заинтересовани страни го потвърдиха. Комисията по правни въпроси разгледа първо тази глава обръщайки внимание на важното значение на приложното поле и съветът прилага същият подход. Знам, че Европейският парламент и съветът ще се стремят да постигнат възможно най-добро равновесие в окончателния текст между възможностите за предприятието от една страна и правата на потребителите от друга страна едновременно с това те ще се опитат да гарантират максимална правна сигурност за всички и реална възможност за избор. Европейската комисия с готовност ще помогне и на двата са законодателни органи на Съюза. Също така оказваме подкрепа и в рамките на разискванията на национално равнище и ние оставаме ангажирани с гарантиране на възможно най-високо равнище на защита на потребителите, като едновременно с това ще положим усилия да гарантираме, че новият правен инструмент ще бъде привлекателен най-вече за малките и средни предприятия. В времена на криза те трябва да имат възможност за достъп до нови възможности и нови пазари и да се възползват максимално от възможностите на единния пазар А то, това ще стане възможно, ако премахнем всички пречки в рамките на единния пазар. Благодаря, госпожо Рединг. Давам думата на господин Семионидис, представител на Кипърското председателство. Надявам се, че правилно изговарих името ви. Заповядайте, господин професор. Uh, you, for... Благодаря, господин председател. Благодаря ми за възможността да присъствам на днешната среща и да ви представям напредъка постигнат в рамките на кипърското председателство по това конкретно досие. Политиката на кипърското председателство бе насочена към постигане на напредък по всички досиета, независимо от националната ни позиция по отделните области, уредени от тези досиета. Така, например, постигнахме значителен напредък по две предложения за регламент за регистрираните партньорства и брачно-имуществения режим, въпреки че Кипър към момента все още не е признал регистрираните партньорства. С задоволство ви съобщавам, че днес Корепер реши да препоръча на съвета да приеме графика по тези досиета. Не си подбирахме досиетата. Това се отнася и за предложението за общ европейски режим за правото за продажбите. Вече започнахме да обсъждаме този законопроект по същество. Може би не ви се струва, че това е особено голям напредък, но през изминалите месеци почти всички срещи на съответната работна група бяха посветени на обсъждането на предварителни и не толкова съществени въпроси, като например правното основание. Така че фактът, че вече сме започнали да говорим по същество по това досие, всъщност представлява значителен напредък. Твърдо сме решени да започнем работа по същество и за това направихме нещо нетрадиционно. Вместо да започнем с част първа на приложението, започнахме с част четвърта. Част четвърта са уредени правата и задълженията на страните по договорите, в това число и правните средства за защита. Защо започнахме с част четвърта на приложението? Защото тя е един от ключовите елементи на общата европейска уредба за правото за продажбите. Това се потвърждава от парламента и от заинтересованите страни. Уверени сме, че част четвърта на приложението ще ни даде добра възможност да направим сравнение <clears throat> между действащото европейско законодателство и правните уредби на държавите членки. И така ще успеем да се справим с страха от непознатото, с съпротивата срещу новото. Не можем да отречем обаче, че все още има значителни различия между държавите членки във връзка с този законодателен проект. Те са свързани най-вече с това дали изобщо има смисъл да се приема подобна уредба. Кипърското председателство остана на конструктивна, неутрална позиция. Но при все това <clears throat> съмнения от страна на държавите членки се очаква да бъдат изразявани през в бъдеще. Но нека споделя нещо лично. Имам 35 годишен опит като преподавател от другата страна на Атлантическия океан. И мисля, че и двете страни трябва да обърнат поглед напред. През 40-те двама ексцентрични професори по право излязоха с идеята да се изготви общ търговски кодекс. И тогава много възприеха скептично тази идея. Някои дори мислеха, че въобще няма нужда от нея. Страните с англосаксонско право подхождат много скептично към кодификацията, независимо от съответната материя. Ставаше дума за въвеждането на общ търговски кодекс с 48-те щати в Съединените щати. Идеята бе той да не се налага отгоре от федералното правителство. Предвиждаше се възприемането му на доброволен принцип от страна на отделните щати. И въпреки това, имаше много малка вероятност тази идея да бъде възприета, дори и да бъде предложен идеалният инструмент. И въпреки това, проектът бе овенчан с успех. В рамките на по-малко от 20 години почти всички а, Съединени Американски щати възприеха този кодекс. Последният от тях го направи през 70-те години. И като имаме предвид този пример, ви призовавам да мислите в перспектива, да хвърлите поглед към следващите месеци и дори години. Можем да преодолеем различията си, Може би не в пълна степен, но сме уверени, че <clears throat> хармонизацията или поне сближаването на правните уредби на държавите членки е една благородна цел за бъдещето и общият европейски режим за правото за продажбите е един добър инструмент за постигането на тази цел. Парламентът, комисията и съветът трябва да работят за нейното постигане. Ако продуктът се окаже добър, пазарът ще го възприеме, страните по договорите и практикуващите юристи ще привикнат към него и в един момент може и държавите членки да го възприемат в националните си правни уредби и тогава хармонизацията ще се превърне в реалност, в нещо, което не се налага вертикално отгоре, а се прилага на хоризонтален принцип, т.е. <clears throat> на доброволни начала от страна на държавите членки. Днес постигането на тази цел може да ни се струва много далечно, но това не е основание да губим надежда. И именно така искам да приключа изказването си с оптимистична нотка. Желая всичко добро на ирландското председателство при по-нататъчната работа по досието. Благодаря, госпожа Лорис. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ме поканихте да взема участие в това на това важно заседание, а именно обсъждането на общото европейско право на продажбите с представители на националните парламенти. Смятам, че това е много важна стъпка в, в напредъка по това досие. Обнадеждаващо е Обнадеждаващ значи, е факта, че различните страни започнаха да обсъждат съществото на предложението, а не дали трябва да го има и защо. Но все пак трябва да започнем от там, от въпросите дали и защо, след което може да преминем към някои практически обстоятелства. Трябва да започна с въпросите дали и защо, тъй като това предложение е важно за мен в различните му разновидности. То беше част от моята политическа кариера в продължение на 12 години. Така че това предложение имаше много дълъг период на зародиш. Но всъщност много отдавна се занимавам с това досие. Още преди това, когато в продължение на години бях практикуващ адвокат в Лондон. През цялата си кариера като като адвокат се занимавах с трансгранични искове. И тогава за първи път се сблъсках с трудностите на отделните предприятия, които се опитват да осъществяват стопанска дейност и за Европейския съюз. След това дойдох в Европейския парламент и реших, че трябва да се опитам по някакъв начин да улесня и да направя по-безопасна възможността за трансгранична търговия, за да превърнем вътрешния пазар в реалност и за предприятията, и за малките средни предприятия. И в някаква степен постигнахме целите си, но все още ни остават още няколко стъпки, за да можем действително да стимулираме економически растеж. И като адвокат, и като член на Европейски парламент, винаги съм смятала, че тук се опитваме да създаваме не просто законодателство, което да остане записано на хартия за разрешаване на търговски спорове, а по-скоро едно превентивно законодателство, което да помогне на предприятията, които търгуват с клиенти и на предприятия, които търгуват с малки и средни предприятия, да започнат на чисто при ясна разбирателство с другата страна на сделката. Това е целта ни. Искаме да предвидим едно превентивно законодателство и да улесним страните по договорите, идващи от различни държави членки, от различни правни култура, култури, да могат да се възползват напълно от всички предимства на единния пазар. Това е основната ни цел. Пак казвам, това не трябва да е играчка в ръцете на адвокатите, които се занимават с съдебни спорове, а по-скоро превентивен инструмент. В рамките на този пакет трябва да имаме и някои други много важни елементи, които да гарантират правилното функциониране на европейското право на продажбите. Някой смята дори, че тези елементи са по-важни от самият правен инструмент. Може да говорим, например, за разрешаването на спорове или за езика. Но според мен всички тези елементи трябва да са част от един общ пакет, ако искаме да постигнем целите си. Малките предприятия в моят избирателен район винаги ми казват, че този инструмент може да се превърне в действително за тях само ако има условия, тип условия за договор, които да са на разположение на всички официални езици на Съюза. И ако поискаме, действително можем да й предоставим този инструмент, можем да улесним малките средни предприятия, но за целта ще трябва да положим много усилия и много сериозно да се потрудим, за да изготвим възможно най-добрият продукт за улесняване функционирането на единия пазар. Смятам обаче, че това е подходящо законодателно предложение в подходящия политически момент по две причини. Първо, тъй като той напълно зачита принципа на субсидиарност. Няма по-добър пример за субсидиарността от факта, че аз и вие можем свободно да изберем дали да използваме нещо или не. Пълна свобода за сключване на договор. Това е най-добрата, най-добрият възможен пример за субсидиарност, който освен това може да подпомогне нашата економика в трудните времена на кризата. И накрая, в качеството ми на съдокладчик, през последните месеци от работата ни в парламента, в един момент бях посетена от много виден професор по право и съдя от Китай. И той искаше да разговаряме именно за общото европейско право за продажбите. Според него това е една прекрасна идея. И аз опасявам, че ако ние нямаме необходимата смелост, други ще я намерят. Благодаря ви. Благодаря на Диана Уолис. Сега преминаваме към първия панел и искам да ви представя Лорд Бонес. Той е председател на Комисията по правни въпроси и защита на потребителите. Това е всъщност по-точно под Комисията по правни въпроси и защита на потребителите в горния е, горната камера на Британския парламент. Давам му думата. Моля. Uh, Благодаря, господин председател. Ще се огранича само с няколко кратки бележки, за да дам възможност на изтъкнатите ни оратори да се изкажат днес след обед. Позволете ми първо да използвам възможността да благодаря на вас и вашата комисия за организирането на днешното заседание с участието на представители на националните парламенти. Както вече бе упоменато, това законодателно предложение има дълга история. Началото и бе общата референтна рамка. Предполагам, че всички можем да се обединим около целите на това предложение, а именно насърчаване на трансграничната търговия и укрепване на вътрешния пазар. Но, за съжаление, именно по тази точка има разминавания в позициите. И пример за такова разминаване е становището на Обединеното кралство. Да, малките и средни предприятия ентусиазирано прегръщат идеята за общ правен режим, останалите не са толкова въодушевени. А що се отнася до потребителите, те изненадващо проявяват загриженост във връзка с редица моменти. Смятат, че новият инструмент ще понижи нивото на защита, ще доведе до несигурност и че не урежда някои аспекти. Не искам по никакъв начин да поставям под съмнение мотивите на комисията, но Доказателствата за това, че от законопроекта ще проистече увеличаване на обема на покупките през граница, не са толкова убедителни. Може би трябва да изчакаме приемането на директивата за правата на потребителите. Има и някои въпроси във връзка с правното основание. Всичко това са важни въпроси, които трябва да бъдат внимателно разгледани, така че да се продължи работа по един обективен и градивен начин. За мен е голямо удоволствие да ви представя първият ни оратор в този панел, високо почитаемия сър Джон Томас, председател на Bench Division на Кралицата, председател на работната група на Института по европейско право относно общата правна уредба за продажбите. Party. Благодаря, господин председател. Благодаря ви от името на Европейският институт по правото, че ни поканихте да участваме в това заседание. Нашият институт обединява практикуващи адвокати и съди от всички държави и членки. И а, нашето позиция е, че политическият избор е направен от е, Европейската комисия, парламента и съвета. Нашата цел е да ви помогнем да подобрите този правен инструмент, а ние искаме това да бъде един добър правен инструмент, защото той трябва да се съревновава като факултативен режим с е, съществуващите вече режими на национално равнище. Ето защо целта ни е да го направим по-сигурен и по-ясен за тълкуване и прилагане. За целта изготвихме доклада от около 300 страници и моето предизвикателство днес е да се опитам да го обобщя и да го представя за по-малко 10 минути. Затова смятам набързо да ви представя 10 основни точки, които обобщават нашия подход. Първото ни предложение е да се поработи за технически от техническа гледна точка за упростяването на структурата на инструмента. Така, например, смятаме, че можем да се обединят някои от дефинициите, като, например, цикъл на живота на договора. Може също така да се упрости и терминологията, която се предлага. Според нас това е важно, за да стане инструментът по-привлекателен. На второ място, смятаме, че може да се упрости приложното поле така, например, смятаме, че инструмента трябва да се прилага за договори с смесена, с смесена цел, т.е. договори, които не са само за продажба, тъй като съвременният живот не е толкова ясно разпределен между покупка на стоки и покупка на услуги, например. На трето място, много държим на факта, че инструмента трябва да отразява настоящо положение с дигиталното съдържание и смятаме, че някои от предложенията, които са направени, не взимат прави достатъчно подробностите. Така, например, задължението за доставка задължава, задължава получателя да получи, да приеме доставката, което няма много смисъл в днешното цифрово общество. А, на следващата точка, свързана с съпътващите мерки, мисля, че едно общо право трябва да изпълнява своите цели. Може би някой не споделя това мнение, но както кажа и Деяна Уолис, този инструмент не трябва да е възможно за адвокатите да печелят пари от съдебни спорове. Разбира се, сигурно ще се стигне до известно количество спорове, но основната ни цел е да избегнем тези случаи и за това предлагаме, например, създаване на база данни и механизъм за разрешаване на споровете. Това са четири основни елемента. Петият, петото ни предложение е от гледна точка на потребителите. Според нас трябва механизмът механизмът opt-in, т.е. възможност да се използва този механизъм, е прекалено сложна процедура. Ето защо, ако искаме да насърчаваме потребителите да използват този инструмент, смятаме, че трябва да се предвиди а, препратка към интернет сайт вместо информационната бележка, която е предвидена в момента. На шесто място смятаме, че инструментът трябва да се прилага към всички предварителни договори. Настоящата редакция предвижда обратно действие в случаите, когато договорът се сключи съгласно този режим. Или с ми каза, но винаги има възможност договор да не се сключи съгласно този режим, режим и следователно информация, която предоставяте, трябва да отговаря на изискването на националното законодателство. И няма никаква логика търговецът или купувачът да трябва да работят едновременно с две правни системи. На седмо място, отново в опита ни да адаптирам предложението към цифровата епоха, е да предвидим някакъв вид защита при покупките в интернет. От практическа гледна точка всеки иска да е сигурен, че парите, с които се които сте похарчили, ще бъдат гарантирани, ако не получите закупената по интернет стока. Тоест, трябва да се предвиди някакъв защитен механизъм, но искаме също така да се гарантира, че има добро равновесие между защита на правата на потребителите и правна сигурност. Така, например, много често мнението на дадено съдилище може да, си, да зависи от тълкуването на добросъвестност и почтенност. така е възможно да се стигне до известно равнище на правна несигурност, което да е, допада на някои национални съдилища, но все пак целта на този инструмент е да гарантира максимална правна сигурност. Следващата ми точка е свързана с договорите между предприятия. Смятаме, че редакцията на текста може да бъде подредена, подобрена, извинете, по отношение на частичният избор. Трябва да стане ясно, че ако дадено предприятие избере този режим, няма как да се избегне задължителното прилагане на правилата на този инструмент. И накрая последният елемент е свързан с термина добросъвест, добросъвестност. Добросъвестност значи различни неща в различните правни системи в Европа. Знаем, колко важно е да има разпоредби, свързани с добросъвестността, но трябва да ограничим приложното поле на тези разпоредби. Ето защо ние предлагаме да няма възможност за искане на обещетение при нарушаване на, на изискването за добросъвестност. Това беше опитът ми да обобщя един изчерпателен доклад в рамките на 10 минути. Избрах тези 10 точки, за да иллюстрирам нашият практически подход и за да покажа на Европейската комисия, Европейския парламент и съвета какво разбираме ние под технически аспекти. Имаме цял, цял набор от предложения, но смятаме, че предложенията нямат смисъл, ако не виждаме не, не се отправяме от някаква конкретна редакция. Държа да подчертая, че ние не предлагаме альтернативна формулировка на текста, просто пред, даваме насока за а, про, евентуално подобряване на текста. Уверени сме, че критиката ни е конструктивна и че положението може да бъде подобрено. Благодаря ви, председателят, благодаря ви, Сърджан. Следващият оратор трябваше да бъде професор Верика Трешенчак, генерален адвокат в Съда на Европейски съюз, но поради поредица от изваредни задания тя не, нямаше как да напусне Люксембург. Така че продължаваме с връзката между общото европейско право на продажбите и регламент Рим 1. Аз само искам да припомня на представителите на останалите парламенти, че ако искат да вземат думата, трябва да попълнят съответният формуляр, за да знаем колко човека ще иска думата в края на заседанието. А сега ще помоля думата да вземе господин Ханс Шултенаутил от университета на Осенбрюк. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и за поканата. Задачата ми днес е да говоря за защитата на потребителите по силата на общия европейски правен режим за продажбите. Това е альтернативна правна уредба, която следва да се конкурира с действащата система. Ще ви опиша действащата система и ще ви дам за пример един, една електронна платформа за търговия, извършваща дейност в Европейския съюз. Кой правен режим е приложим към договорите, сключвани от тази платформа? Това може да са четири различни правни режима а именно законодателството на страната на потребителя, законодателството на страната на търговеца, комбинация от двете или друга правна уредба. В зависимост от това в каква посока се извършва стопанската дейност, се прилага и съответният режим. Най-вероятно е да се приложи третият вариант, а именно комбинация от две правни уредби. Това се прави доста често. Търговецът може да реши да избере правната уредба на своята страна като приложимо право, но и потребителят от своя страна може да се позове на някои по-изгодни за него разпоредби от неговото законодателство. Ако един стопански субект реши да извършва дейност в цяла Европа, по настоящата система той има две възможности. Едната е децентрализирана, т.е. установяване на представителства в отделните целеви страни. Тогава се прилага законодателството на страната на потребителя има и друга възможност, а именно централизираната стратегия. Тя предвижда две възможности. При първата е приложимо законодателството на страната на потребителя. Ако търговецът иска да се прилага правото на неговата държава на установяване, може да има комбинация и от двата правни режима, този на търговеца и този на потребителя по силата на общата европейски правен режим ще има възможност за трета альтернатива паралелно с тези две традиционни възможности. Това също ще бъде една централизирана альтернатива. Стопанските субекти могат да се позоват на общата европейска уредба, както и на законодателството на страната си на установяване. И това е едно огромно предимство. Търговецът е значително улеснен, тъй като знае коя законова уредба е приложима. Това е или общата европейска уредба, или уредбата на страната по установяване на търговеца да разгледаме предимствата и недостатъците първо на настоящия режим. От гледна точка на потребителя, то по настоящия режим той може да бъде сигурен, че се прилага законодателството на неговата страна или че поне може да се позове на разпоредбите на това законодателство за защита на потребителите. Съгласно общата европейска уредба, потребителят винаги ще може да се възползва от тази защита, но той не може да е сигурен всъщност, че тя винаги ще е приложима, когато пазарува през граница, защото в някои случаи е приложимо само законодателството на страната на търговеца. И ако потребителят смята, че в неговата страна не се предлага високо ниво на защита на потребителите, той може да реши да пазарува през граница в друга държава, където нивото на защита е по-високо. Но тогава той не може да е съвсем сигурен, че това законодателство ще е приложимо. Възможно е да е приложимо законодателството на неговата страна. Що се отнася до гледната точка на търговците, унези търговци, които искат да продават стоките си в страни с по-високо ниво на защита, не са принудени да изберат за приложимо законодателство законодателството на своята страна, ако то предлага по-високо ниво на защита търговците обикновенно трябва да спазват много разпоредби, отнасящи се до потребителите. Става дума за национални правни уредби. И вероятно, много вероятно е това да е проблем за вътрешния пазар. А що се отнася до общата европейска правна уредба за продажбите? Идеята за този инструмент е, че потребителите при всяко положение ще се възползват от много висок стандарт на защита. Тоест няма да го има елемента на лотарията, комбинирането на две правни уредби високото ниво на защита ще се гарантира на ниво Европейски съюз по силата на общия европейски правен режим. С други думи, ако потребителите не се доверяват на системата на своята страна, то те могат да се възползват от високо ниво на защита, когато пазаруват през граница. Разбира се, при тази хипотеза има и някои недостатъци понякога разпоредбите по силата на общоевропейския режим могат да предлагат по-низко ниво на защита в сравнение с отделни страни, където са установени потребителите. Това се случва не особено често, но е възможно. И в рамките на преходния период може да има известна несигурност. Що се отнася до търговците, положението би следвало да е много по-добро. Те ще могат по един и същи начин да извършват стопанска дейност във всички държави членки. Т.е. няма да трябва да се съобразяват с различни правни уредби за защита на потребителите високото ниво на защита на потребителите на общо европейско равнище може да доведе до съкръщаване на разходите, но трябва да сме наясно, че предвид на високото ниво на защита на потребителите, общата европейска правна уредба ще е в полза на онези търговци, които доставят висококачествени стоки, т.е. на онези, които не се страхуват от строгите разпоредби за защита на потребителите. Разбира се, ще има възможност за избор на приложимата уредба. Търговецът може да реши дали да избере националната правна уредба или общо европейския режим. Режим, който е в името на стопанските субекти и на конкурентоспособността. Ако стоките не отговарят на изискванията, има гаранция за връщане на заплатената сума. Също така много е дълъг и погасителният давностен срок. Законопроекта трябва да бъде усъвършенстван в много отношения, за да бъде напълно ефективен. Имам предвид най-вече електронната търговия. В редица свои публикации и в едно дълго свое проучване давам много примери с електронната търговия. Има дори и някои разпоредби по общоевропейския правен режим, които са насочени срещу потребителите, например възможността за участие или неучастие. Ако се постигнат целите по общия европейски правен режим, то инструментът ще е гаранция за общоевропейски стандарти за защита на потребителите. Европейският съюз, ползите от него ще станат видими за потребителите и за деловите среди. Благодаря. Благодаря ви. Думата има професор Мартин Бехар Туше. Благодаря ви, господин председател. За да може общият европейски режим да бъде успешен, начинът по който той трябва да може ясно да се съчетае с регламента Рим 1. При европейски режим може да се определи или като 28-ми режим, като национален режим, или като втори режим, съществуващ паралелно с националният режим. При втората хипотеза Рим 1 продължава да се прилага без разлики. И така първо, нека да погледнем основателността на а, европейският режим като 28-ми режим. Някои оспорват възможността европейският режим да бъде смятан за национален режим – тъй като тълкуването на националното законодателство трябва да се да е съгласувано с тълкуването на съществуващите директиви директивите, които те ще бъдат транспонирани. В най-добрият случай може да се признае, че европейският режим има хибриден характер. Трябва да се прави разлика между съдържанието и инструментът, който го съдържа. Инструментът е вторично европейско право. И по този начин той може да бъде обект на тълкуване на европейско равнище и се контролира от Съда на Европейския съюз. Но съдържанието на инструмента на практика се явява втори режим на националното право. И така, например, не може този режим да предлага правила за защита на потребителите, които да са по, които да по-низко ниво на защита сравнение с националното право. Европейската комисия стига до извода, че става въпрос за втори национален режим и съответно регламента 3.1 се прилага по нормален начин. Изборът на европейският режим не е избор на приложимо право. На практика, първо се избира в първият случай се избира национално право като приложимо право, а във втория случай се избира европейският режим като право. Тоест, възможно е европейски режим да се избере без изрично да, да се определя като приложимо право. но се дава възможност имплицитно да се избере и друг национален режим. Чрез новите инструменти няма да има неравнопоставеност на националното законодателство на отделните държави и членки в тази област и съответно член 6 алинея 2 на регламента Рим 1 който е свързан с съществуването на различно равнище на защита на потребителите в държавите членки, не се прилага в случая. но тази, този важен елемент се разпорежда в преамбюла на законодателния текст и в обяснителният меморандум. Би било по-добре този елемент да се включи в текста на регламента. Може да се включи, например, в текста на член 11. В момента, настоящият му вид, член 11, който виждате на екрана, може да бъде обогатен чрез добавянето на текст в червено на екрана. Единствените задължителни разпоредби, които засягат Рим 1, са попадащите в приложното поле на вторият режим. Тук обаче се стига до проблем, защото изглежда има проблем с съображението към Био 27, тъй като там се говори за изключване от прожното поле на инструмента. Изключване на незаконосъобразността. Това изключване обаче е определено по прекалено общ начин. Например, в френското законодателство, всяка разпоредба, която е всичко, което е противоречи на а, разпоредба с защитен характер, се смята за незаконно. В такъв случай концепцията за недействителност поради незаконосъобразност трябва да бъде изяснена. Така установеният механизъм трябва да бъде одобрен при положение, че потребителите се защитават от правно вързващите разпоредби на вторият режим. В а, писменият текст, който съм изготвил, може да видите сравнение между национално законодателство и европейският инструмент. И оттам става ясно, че европейският, предви... предлаганият европейски инструмент много често предлага по-високо равнище на защита от националното законодателство. Благодаря ви. Благодаря на професор Бехар Туше. Извинете, че забравих да ви представя. Вие сте от университета в Париж. Следващата ни точка е постигнатото до момента при подготовката на съпътстващи към предложението мерки, в това число общите европейски условия по договора. Давам думата на професор Шталден Майер, ръководител на отдел към Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Благодаря. Когато представи законодателното предложение, Европейската комисия излезе и със съобщение, в което разяснява целите на акта, както и политическия му контекст. В това съобщение се изложиха и съпътстващите мерки. Целта на съпътстващите мерки е да се увеличи ефикасността на законопроекта, тези мерки са няколко. Първата е посочена в дневния ред за днешното заседание. Тя обхваща общите европейски условия на договорите. По инициатива на госпожа Даяна Уолис тази точка бе включена в резолюцията на Европейския парламент за Зелената книга на комисията. Каква е целта на общия европейски правен режим за продажбите? Тя бе упомената вече няколко пъти днес. Основната му цел е стопанските субекти да могат да реализират продуктите си на пазара на всички държави членки, позовавайки се на една правна уредба и използвайки една платформа. Целта е да се заложи единен набор от общи условия на договорите. При един идеален сценарий в този стандартен договор ще се впишат само имената на страните, конкретните стоки, времето и мястото на доставката. Тоест става дума за един стандартен текст, който ще може да бъде използван от всички стопански субекти за реализиране на стоките им на пазара. Специфичните подробности около сделката и правилата по подразбиране се напасват в съответствие с потребностите на двете страни. Например, сделки между стопански субекти и възможност за проверка за това дали стоките са дефектни или не. Тази проверка трябва да се извърши в максимално най-кратък разумен срок, който да не надвижава 14 дни. Общите европейски условия на договорите ще дадат възможност на страните точно да определят каква да е продължителността на периода. Те могат да решат тя да е 2, 3 или 5 дни, в зависимост от конкретната сделка, от специфичните особености на сектора и специфичните особености на продуктите. С други думи, според новата правна уредба се дава възможност условията на договора да бъдат приспособени към потребностите на страните. Не ние ще вземаме окончателните решения, ще дадем възможност на заинтересованите страни да го направят, тъй като те най-добре са запознати със своя сектор. Втората съпътстваща мярка е свързана с член 14. Там се предлага да се създаде база данни, в която всички държави членки да уведомяват комисията за влезлите в сила в техните страни съдебни решения по прилагането на общоевропейския правен режим. В случая става дума за европейско законодателство, което ще бъде прилагано от първоинстанционния съд в Турко, например, или от първоинстанционен съд в Неапол. И съдята в Турко може да реши да провери дали по подобно съдебно производство вече са били постановявани решения в други страни. За да направи тази проверка, той може да се консултира с тази база данни, в която ще са качени влезлите в сила съдебни решения в други държави членки. В идеален случай те ще бъдат и преведени. И така този съдя в първоинстанционен съд в Турко може да се консултира с решението на свой колега в Неапол и то може да му е полезно. Така ще се стигне до сближаване на съдебната практика на всички национални съдилища, съдебната практика в областта на прилагането на европейското законодателство. Тази база данни ще бъде достъпна не само на съдилищата, тя ще бъде достъпна на всички страни по договорите и на широката общественост. Така и страните по договорите ще имат възможност да се възползват от пълна прозрачност, пълна прозрачност по отношение на съдебната практика в областта на договорното право. Третата съпътстваща мярка предвижда съставянето на писмени коментари. Помолихме работната група, извършила технико-економическото проучване, да изготви писмени коментари Целта на тези коментари е да се улесни работата на двамата с законодатели. Освен това, коментарите най-вече са насочени към онези, които ще се позовават на общоевропейската правна уредба, т.е. към страните по договорите. Тези коментари са подробни, те се отнасят до всеки отделен член, на регламента подробно се обяснява защо е била предвидена тази или онази разпоредба. Също така подробно се разяснява и как действат тези разпоредби на практика. Това се прави в името на договарящите се страни, така че новата правна уредба да е по-приложима на практика. Четвъртата съпътстваща мярка бе предложена от комисията месец след публикуването на законодателното предложение. Комисията предложи директива за механизъм за альтернативно уреждане на споровете и регламент за уреждане на споровете онлайн. Не е случайно, че тези две законодателни предложения бяха публикувани едва месец след публикуването на предложението за общоевропейската правна уредба за продажбите. Направихме това, защото установихме, че има затруднения с средствата за съдебна защита с трансграничен елемент. момента, в който тези законодателни текстове се приемат и влязат в сила, потребителите при съдебни спорове с трансграничен елемент ще имат възможност не просто да сезират съд, но и да се възползват от альтернативните механизми за уреждане на спорове. Става дума за сделките между стопански субекти и потребители. Последната съпътстваща мярка, предложена от комисията, бе подпомагането на мерки за обучение. Професор Берлингер, един от съдокладчиците по общоевропейската правна уредба за продажбите, бе един от инициаторите на идеята за насърчаване на обучението на практикуващите юристи. И не само на практикуващите юристи, но и на представители на потребителите и на малките малките и средни предприятия. И сред темите на подобни обучения може да е и общоевропейският правен режим за договорното право. Така практикуващите юристи в бъдеще ще знаят и как на практика да работят с законодателния текст. И така, крайната цел е не просто да се приеме един законодателен акт, който да насърчи износа на стоки от страна на стопанските субекти. Целта е да се приеме акт, който да е лесно приложим на практика. Благодаря, господин председател. Благодаря на професор Шталден Майер. Много интересни бяха изказванията до тук. Те ни дават храна за размисъл. Нека ви информирам, че генералният адвокат на Съда на Европейския съюз е предоставила изложението си в писмена форма. То е включено в документите за заседанието, които са ви предоставени. Така че можете да се запознаете с него, въпреки че тя днес не е тук. Сега ще дадем думата на националните парламенти. Получих само едно искане за изказване. Получили сме само един формуляр с искане за изказване, така че не можете да ме обвините в отдаване на предпочитание на моята страна. Просто този формуляр е внесен от представителя на Обединеното кралство. Давам му думата. Уважаеми господин председател, след е, отличните изказвания, които чухме, може би няма да е много добра новина, че от гледна точка на националните парламенти все още не сме установили толкова голям ентусиазъм за едно предложение, което би трябвало да предизвика подобни реакции правителството на Обединеното кралство започна процес на консултации и резултатите са по-скоро негативни, даже там, където очаквахме по-скоро положителни реакции. Целта за подобряване и функционирането на единния пазар и в частност трансграничната дейност на малките и средни предприятия е похвална цел. Вярно е, че съществуват пречки пред този вид дейност. Някои от тях са от данъчно естество. Така че трябва да се замислим дали наистина един европейски режим, който е альтернатива на националните режими по отношение на продажбите, действително може да функционира. Бях много изненадан от от ентусиазма на различните асоциации на потребителите и представители на правните среди за този процес, който най-вероятно няма да се използва толкова много от самите потребители. Така че бих искал само да ви призова за малко повече предпазливост. Правителството на Обединеното кралство припомни, че може би ще е по-добре да се пристъпи към хармонизация на националното законодателство, вместо да се предлага нов европейски инструмент, който може би никога няма да се използва на практика. Благодаря ви. Председателят, много благодаря. Кой друг би искал да вземе думата? И ще ви помоля, когато искате думата, да се представите и да кажете кой национален парламент представлявате, защото за нещастие не мога да прочета имената ви от председателското място. I can't see anybody. <laughs> Не виждам желащи да вземат думата. Мисля, че всички бяхме силно впечатлени от изказванията на гостите. Бихме могли да започнем с втората диску... дискусионна група, да изслушаме експертите от нея, след което да проведем една обща дискусия. По този начин, може би ще бъде по-лесно да разискваме всички теми заедно. Господин председател, вие сте председател на тази парламентарна комисия. Мисля, че е, е, идеята ви наистина е отлична. Аз щях да се опитам да обобщя дискусията, но дискусия всъщност нямаше. Не бих си позволил да се опитвам да резюмирам изказванията на нашите отлични експерти. Така че с а, ваше позволение ще поканя господин Зенсбург от Бундестага да ме замени като модератор на втората дискусионна група. Още веднъж много ви благодаря за поканата да взема участие в а, тази среща. Високо ценя вашата покана. Благодаря ви. Председателят Лене, много ви благодаря за това, че бяхте модератор на първа дискусионна група. Сега моля господин Зенсбур, моля заповядайте. Уважаеми господин председател, благодаря ви най-сърдечно, че толкова бързо давате думата и по втория панел. Предполагам, че е, въпросите ще дойдат в по-късен момент, защото мисля, че в момента е, няма достатъчно е, силна база за консенсус. Мисля, че обменът на информация, обменът на различни становища ще доведе, може би, до една по-оживена дискусия след втория панел, защото всъщност вторият панел обещава известен интерес, също така обещава и поглед в юридическите гледища, а също така и в чисто практическите аспекти на приложението на този правен режим. Ние като германски Бундестаг ние сме, сме повдигнали възражение във връзка с субдиарността и се надяваме, че с помощта на този форум днес ще можем да извървим по-нататък стъпка, един път в добрата посока. Ние поздравяваме правната комисия за интензивния диалог с националните парламенти и сме благодарни, че можем да участваме в настоящото заседание тук. Първият докладчик е професор Погенауър от Оксфордския университет и е, ви давам думата сега за вашето изказване, професор Погенауър. Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen, thank you very much. Уважаеми господин председател, дами и господа, много ви благодаря за поканата. Ще кажа няколко думи относно процесът на изготвяне или на редакцията, т.е. самият метод на редакция на европейският правен режим и всички трудности, свързани с правният превод. Разполагам с 10 минути, така че ще обобщя резултатите представени в моето писмено становище. Ще бъда съвсем кратък, но в писменото ми становище ще намерите много подробно представени примери. Голяма част от тях се повтарят с казаното от господин Сър... от Сър Джон. Още правен режим ще се състезава с националните режими и неговата случка са е малко по-различна. Трябва да сме сигурни, че този режим действително ще, ще бъде привлекателен и че страните ще пожелаят да използват този режим и за целта той трябва да бъде самият инструмент трябва да бъде редактиран по възможно най-добър начин. Ако искаме този режим да се, да се конкурира успешно с националните режими, трябва, той трябва да бъде не само толкова добър, колкото тяхно, дори и по-добър. Защото от опит знаем, че основният довод за избор на даден правен режим не е толкова предимство, което той предоставя, а това до каква степен избиращите го познават много често хората се придържат към правния режим, който познават. Затова, ако искаме този нов европейски правен режим да бъде привлекателен, трябва да го направим много по-добър. А ако режимът изглежда прекалено непознат на ползвателите в сравнение с националните режими, те няма да изберат този нов режим. Европейската комисия и службата, която се занимава с редакцията, много често е обсъждала въпроса, че има нужда от един инструмент, който да е лесен за използване. От гледна точка на комисията, това е текст с ясен и прост език и инструмент, който да бъде разбираем за стопанските субекти и потребителите без нужда от правен съвет. Запознали сте с писменото му, писменото ми становище, така че целта ми тук не е нито да хваля добрите страни, нито да критикувам а, слабостите на предложението. Лично аз а, високо ценя усилията положени от различните академ... учени и други практику... практици, които са участвали в създаването на този инструмент, но все още не съм убеден в високото му качество. За любителите на холивудските филми, тук ще разделим изложението си на добрият, лошият и грозният най-голямото предимство на този инструмент е, че е написан в, на един като цяло достъпен език. Според мен той съдържа добро равнище на подробност, нито прекалено абстрактен, нито прекалено подробен. И по този начин намира сравнително добро равновесие между тради... традиционните начини на редактиране на законодателни текстове, т.е. разликите между националните закони и европейското законодателство. Проблем обаче е факта, че редакцията остава много голяма гъвкавост и много големи възможности за тълкуване за бъдеще. Недостатъците мисля, че има някои проблеми, свързани с структурата на текста, главно по политически причини, т.е. не свързани с съдържанието на самия инструмент. И може би най-важното, както вече беше споменато по-рано днес, много често се използват неясни или двусмислени термини. Така, например, се използва добросъвестност. В член 3 се предвижда е записано, цитирам, до степента, в която се очаква участие от подписалата договор страна. Резултатът от подобна редакция е, че преди изготвянето на съответният набор от съдебни решения ще има период на известна правна несигурност. И този проблем е свързан с проблема, който споменах преди малко. Ако се прекрати прекалено голяма гъвкавост, това най-вероятно ще бъде за сметка на правната сигурност. Това може би е допустимо в една национална правна система, но много по-трудно може да се приложи в една многоезична среда, каквато е европейската, нищо на Европейския съюз правната несигурност ще намали желанието на страните да изберат този режим и на практика ще увеличи броят на съдебните спорове, вместо да, доведи, да доведе до създаването на едно превентивно договорно право, както спомена а, госпожа Уалис. Друг проблем свързан с а, липсата на а, редакционна яснота е, че най-вероятно ще доведе до различна съдебна практика в отделните държави членки. Втората ми критика е свързана с употребата на юридическа терминология. Както казах преди малко, Европейската комисия се стреми да изготви лесен за използване правен инструмент, който да разбираем за не юристи, без да трябва те да се обръщат към, за съвет към юристи. Това е достойна за похвала инициатива, но ако погледнем какво се случва в действителност, не съм убеден, например, че малките и средни предприятия в избрателния район на госпожа Даяна Уолис, например, ще успеят да разберат част от терминологията в предложения ни правен инструмент. Вторият проблем И е факта, че се използва юридическа терминология, която на първ поглед изглежда позната от националните правни режими, а по принцип при изготвянето на международен правен инструмент винаги се търси неутрална юридическа терминология. Тъй като всеки термин на английски е, има съответната конотация за английският юрист и съответно германският термин има конотация за германският юрист. Ето защо много трудно можем да постигнем, да се намери една юридическа терминология на европейско равнище, която да означава едно и също нещо за всички, на всички, всички, всички държави членки. А, има още проблеми, свързани с редакцията на текста, дължащи се най-вече на бързината, с която беше редактиран текста накрая. Така, например, се стига до повторение, до противоречия между отделни разпоредби и най-вече разминаване противоречия между отделните езикови версии на текста. Също така, на моменти текста се осложнява излишно, което вече го прави по-трудно разбираемо. Как може да подобри текстът? Най-напред мисля, че трябва да се отстранят слабостите в редакцията. Трябва да се използва по-конкретен по-конкретна терминология и в частност юридическа терминология насочена конкретно към някого или към юристите, или към стопанските субекти изборът към кого е насочен текста ще доведе до съответен избор на юридическата терминал, който ще се използва. Последните проблеми, които споменах, най-лесно могат да бъдат отстранени, т.е. премахват се повторенията, премахват се разминаванията и противоречите в текста. Това е лесно постижимо, но все пак отнема известно време. А ако искаме да намалим излишното осложняване на текста, мисля, че най-лесният вариант ще бъде с допълнително осложняване, т.е. чрез неофициално тълкуване или коментари. А, практиката за международно, на международното търговско право ни показва, че подобни коментари понякога помагат, но много често имат обратния ефект, т.е. водят до повече съдебни спорове. Така че в идеалният вариант текста ще бъде максимално кратък и синтезиран без тези допълнителни коментари. В заключение мога да кажа, че на този етап е много важно първо да се вземат политическите решения, след което цялостно да се пренапише предложението, с което разполагаме в момента. И знам, че политиците не обичат когато им се казва това, но в случая действително трябва повече време, за да се пренапише текста. Този инструмент е прекалено важен и не може да си позволим качеството на редакцията на този правен инструмент да не отговаря на най-високите стандарти. Благодаря ви. Уважаеми професор Хагенауър, вие отчасти отразихте опасенията, които изказват националните парламенти. И ние включихме това участие в дискусията за пригодността, за постигане на целта за общо европейско право за продажбите чрез тези средства. И сега следващият оратор е Хане Мелин. Хане Мелин тя представлява eBay, която вероятно всички познавате. Аз е, приемам, че тя действа успешно на пазара. Имам предвид фирмата eBay. Аз е, искам сега да разгледам този въпрос от гледна точка на стопанския сектор. Уважаема госпожо Мелин, имате ли нужда от 28-ми правен режим, за да бъдете още по-успешни като eBay или ме лъже моето впечатление? И е, всъщност този 28-ми режим може да се разглежда като е, последно обежище. Вие е, представителка на едно такова успешно предприятие като eBay, е, смятате ли, че е, наистина една такава успешна фирма има нужда от подобен е, европейски режим за правото на продажбите? Thank you. Um, actually, I'm, I'm not so much... Благодаря ви. Няма да говоря толкова от гледна точка на eBay. Ще говоря от гледната точка на малките и средни предприятия, които се възползват от eBay като платформа за търговия. Говоря от името на eBay като средство за улесняване на търговията, било то търговията в традиционния смисъл или електронната търговия. След няколко години вече няма да говорим за търговия или електронна търговия. Говорихте за растежа. Да, Никога не е било толкова лесно да се пазарува през граница. Обемът на пазаруването през граница нарасна с 126% между 2004 и 2010 година. Става дума за пазаруването онлайн между 96 и 98% от търговците, които използват eBay като платформа за търговия, извършват износ, например търговци от Франция или Германия. Като цяло те извършват износ към повече от 5 страни в Европейския съюз. Новите технологии и интернет намаляват разходите за потребителите и търговците. Новите Средства като, например, смартфоните и други улесняват комуникацията, увеличават прозрачността и допринасят за доверие между страните по договорите. Обемът на трансграничната търговия обаче остава нисък. Според нашите данни той е под 20%. Съгласно данните на комисията е отбелязан много скромен ръст в трансграничната търговия. През 2008 година той бе 0,5% и нарасна от 8,2 на 8,8% през 2010 година. Административните и правни въпроси, свързани с същинските сделки, никога не са били толкова осезаемо на дневен ред, колкото днес. Въпроси като ДДС, въпроси свързани с доставките и различните правни режими. Когато разговаряме с търговци, използващи eBay, те ни казват, че един общо европейски правен режим би улеснил работата им. Не искам да твърдя, че общоевропейският правен режим би бил единствената възможност. Госпожа Лолис говори за пакет от мерки, комисията говори за съпътстващи мерки. Аз по-скоро бих определила общото европейско право за продажбите като правна платформа, предлагаща практически решения в рамките на вътрешния пазар за потребителите и търговците. Упоменаха се общите условия на договорите, но мисля, че може да се отиде и по-далеч. Може да се създадат образци за обмен на информация онлайн, може да се извършват обучения за онлайн приложенията. И чудесен пример за това е предложението на комисията за Platform for Practical Solutions. I think we need to think in terms приложенията от вида App. Така правната уредба може да се обвърже с практически решения, практически приложения, разработени в взаимодействие между частния и публичния сектор, между европейските законодатели и експерти в областта на технологиите и бизнеса ще се спра върху четири области, които според мен са важни и трябва да бъдат разгледани, когато се преразглежда общия европейски правен режим за продажбите. Първо, режима трябва да е достъпен на всички езици. По-рано тази година излезе седмият набор от параметри на комисията и 7 от 10 участвали в проучването, които пазаруват трансгранично или правят трансгранични сделки, биха искали да могат да използват различни езици. Трябва да се провери във връзка с това възможността за използването на инструменти за писмен превод. Знаем, че има езикови бариери трябва да се остави на съпътстващите мерки уреждането на предоставянето на информация на потребителите. В самия текст има много различни разпоредби за езиковия и комуникативния режим, което осложнява нещата. Но трябва да се <clears throat> вземат предвид различните мобилни устройства, т.е. Правната уредба трябва да се опрости, така че да е приложима към всички мобилни устройства. Трябва да оставим на осмотрението на търговеца. And finally, something to think about. Um, does Cecil да даде съответната информация на страницата си в интернет, а не да разчита само на общите условия на договора. Трябва да се променят отношенията между потребителите и търговците. Потребителите се овластяват все повече по силата на новите технически приложения. Това означава, че те могат да използват мобилни приложения за поръчки, за плащания за доставки. Могат да изберат дали да си вземат стоката в магазина или да им бъде доставена у дома, например. И мисля, че трябва да се балансират изискванията и за потребителите. Така, например, той трябва да е задължен да уведоми търговеца, ако няма да си вземе стоката, така както е било договорено. Трябва също така в рамките на определен срок да уведоми потребителя за поръчката. Доктор Шталденмайер говори за уреждането на споровете. Това е много важен въпрос, важен за търговците – те трябва точно да знаят дали има риск да бъде сезиран чуждестранен съд. Ще свърша до тук. Нека цитирам шведския министр на търговията. Ще цитирам негово изказване на конференция, организирана в Стокхолм. На нея се разискваха политики, за установяването на нови начини за търговия. Шведският министр заяви, че трябва да създадем рамка, която ни дава възможност да се възползваме от новите технологии. Това е гледната точка на моето дружество. Darauf abgestellt, auf е, Verbraucherschutz. Ставаше дума за правила за защита на потребителите, процедури по ДДС, условия за доставка и всичко това от аспекта на ползвателя и на потребителя, така че в крайна сметка той да може да намери рамка, в която да извършва онлайн сделки, ако мога така да се изразя. Е, без е, да си създава грижи и да се концентрира само върху продукта и да не бъде разсейван от е, други аспекти, различни от продукта, когато извършва сделки. Сега давам думата на следващия оратор Франческо Скиодалне. Искам да попитам в случая общото европейско право на продажбите дава ли онази сигурност, която очакват потребителите, създаваме ли ние яснота? достигаме ли всъщност целта той да се концентрира повече върху продукта и да се чувства в по-голяма сигурност или не достигаме тази цел? Вие бихте ли ни информирали малко повече по тези въпроси? Благодаря, господин председател, за въпроса. Благодаря ви и за поканата. Както стана ясно от изказването до момента, темата наистина е много сложна и трудностите стават очевидни в момента, в който се прави избор на приложим правен режим в конкретен случай. Както винаги се случва, и аз ще се спра на този аспект. Бейският правен режим е факултативен режим, който ще се прилага в отношенията между търговци и между търговци и потребители. Но първият проблем, когато разглеждаме този нов правен регламент, е дали той се припокрива с вече съществуващ правен режим, който да е влязъл вече в сила. И с другото ми казвам, проблемът е, че и в двата случая има припокриване от наша гледна точка, от една страна с директивата от 83, година, 83 от 2011 година, а по отношение на, на отношенията търговец-търговец с а, Виенската конвенция. И това е първият проблем, с който ние се сблъскваме като а, адвокати. Както се случва винаги, първоначално трябва да определим какво е приложеното право в конкретния случай. Тоест, Първата ни цел е да улесним работата на Европейската комисия и на Европейския парламент в усилията им да намалят неяснотата, която все още съществува в правната рамка, отнасяща се до това ново предложение за регламент. И така относно при покриването по отношение на, отношение на договорните отношения търговци потребители. Ако разгледате директива 83 от 2011 година, те имат много а, сходно приложно поле. Директивата се отнася към всеки договор между търговец и потребител, а европейския правен режим е трансграничните договори между търговци и потребители. Става ясно, че по-голямата част от договорите, обхванати в нови правен режим, вече са попадат в приложното поле на директивата. И че даден договор, който ще бъде обхванат от новият правен режим, на практика вече ще бъде обхванат и от директивата. Единственият разграничаващ елемент е трансграничният характер на договорните отношения. И така, новият предлаган режим има някои характеристики, които съвпадат с характеристиките на директивата. Например, из, изискванията за информация, в частност за сроковете за отказ и разпоредбите относно доставката. В всички тези области е много важно изготвянето на текста, както вече беше казано, текстът трябва да бъде редактиран така, че да се гарантира една правна рамка, която да е напълно ясна и разбираема и за потребителя, и за търговеца. Друго, евентуално при покриване, се открива в общите елементи между Европейският правен режим за продажбите и Виенската конвенция. освен общо положено поле, и двата режима са с факултативен характер. Тоест, страните по договора могат да а, си изберат дали да прилагат съответния режим или не. Системата за възможно изключване и излизане от Виенската конвенция по принцип са доста големи. Трудно е обаче да имаме конкретни данни по редица причини. Виенските конвенции регламентират търговски договори и над 90% от тези договори предвиждат клауза за арбитраж. Малко от тях обаче са достъпни. Възможностите за излизане от правния режим са много различни в различните правни режими, национални правни режими. Ако сравним Конвенската конвенция с новият правен режим, става ясно, че има и разлики между двата режима. И всъщност възможността за излизане или за опт-аут може да бъде подобрен в новото предложение, което прави комисията. Въпросът обаче е защо да се избере напускане на режима или в случая с новият правен, европейски правен режим, защо да се включат към режима. Над причините е, че не познава достатъчно ясно Вянската конвенция, защото има по-ясни стандартни договорни клаузи или по притеснения, свързани с същността на, на режима. Но притеснението е свързано с Виенската конвенция е, че няма достатъчна ясно, яснота относно жизнения цикъл на договора. Така, например, няма липсват определен брой и правила, свързани с задълженията за информиране, добросъвестността и т.н. И така, някои от, от елементите на договор, които не са обхванати от Виенската конвенция, попадат в правния режим на съответната държава членка. И тук се стига до въпроса за приложимото право. Ето така се стига до разпокъсване на, на а, правния режим, под който попада съответният договор което създава проблеми както за подписалите договор страни, така и за самите юристи. Притесненията, свързани с разпокъсобността и, и правната яснота водят до напускане на режима. Предприемачите като цяло предпочитат договорите им да се управляват само от един правен режим. Затова е толкова важно новият правен, общоевропейски правен режим да бъде лесен за употреба. От практична гледна точка, стандартните договорни клаузи – могат да се гледат по последният начин. Много предприятия инвестират в създаването на стандартни формуляри за договори и много често в тези случаи се изключват прилагането на Виенската конвенция. И ние смятаме, че в тези случаи ще се изключи и използването на новият общоевропейски правен режим. Предполага се, че това ще бъде факултативен режим и предполагаме, че повечето предприятия няма да пренапишат договорите си и няма да пускат адвокатите си да го направят, тъй като за тях новият европейски правен режим не е приоритетен. Що се отнася до защитата на потребителите, по-голямата част от една от целите на, новият, на новото предложение е да се засили равновесието между по в между сключи в по-силна позиция и в по-слаба позиция. Но подобни разпоредби не са заложени в а, предложението и не се отнасят до договорите между предприятия. Въпросът е дали наистина имаме нужда от тази, законодател, тази законодателна структура в договорните отношения между предприятия. Аз лично мога да, се, да, да си представя два сценария. Първият е договор между голямо предприятие и малко или средно предприятие или договор между две малки или средни предприятия. Ако разгледаме набързо двете възможни двете възможности, стигаме до извода, че голямото предприятие, което сключва договор с малко или средно предприятие, в такъв, такъв вид договор отношение със сигурност има неравновесие във възможностите за договаряне и по принцип може би е добре да има правила за защита на по-слабата страна, принципно малкото или средно предприятие. Но а, дали в такъв случай по-голяма другата страна, като сключва договора, ще иска да избере този режим? Вторият сценарий две малки или средни предприятия, които сключват договор. Когато те преговарят, трудно може да се определи кой е по-слабата страна и съответно се предполага, че няма неравновесие в способностите им за договаряне. В тази възможност може да се прецени, че няма нужда от специфични мерки за защита на една от двете страни. В заключение, Предложеният регламент се припокрива с директивата, която още не е влязла в сила. Ето защо е добре да се направи оценка на въздействието на директивата върху националното законодателство. А ще се отнася до договорите между предприятия, по-добър анализ на разпоредбите и приложението на Венската конвенция може би ще подобри предложението относно новият общ европейски правен режим. И накрая, от гледна точка на, на практикуващите в областта на правото, съответните специалисти ще могат да дават по-добри съвети, както на предприятията, така и на потребителите. Ето защо е жизненно важно адвокатите и практикуващите в областта на правото да започнат да се подготвят още от сега, независимо дали предприятията и потребителите ще изберат да използват новият режим или не, адвокатите трябва да са готови да им дадат надежден съвет, дори и този режим да се счита факултативен характер. Благодаря ви. Herzlichen Dank, äh, sehr geehrter Herr Skiaudone, für Ihre благодаря ви, господин е, Скиодоне, за вашето изказване. Без е, обаче да искам да влагам нещо в думите ви, е, мога да кажа, че е, добих впечатление, че общото европейско право на продажбите е, е в силна конкуренция с е, правото на ООН за образците за договори. Може би Имате право, но е, всъщност въпросът ми е дали общото европейско право на продажбите е подходящо да гарантира оптимална защита на потребителите. Тук е, става дума за е, нещо голямо, с много измерения и а, дали са постигнати всички желания и всички надежди или бихме, би трябвало да се фокусираме върху определени неща. Аз обаче не искам да насочвам а, сега дискусията с моите въпроси в определена посока и за това давам думата на господин Кригер. Благодаря. Аз ще говоря немски, моя роден език. Аз съм представител на Европейския център на потребителите в Германия, частно от Европейската мрежа за защита на потребителите и нашата задача е да информираме потребителите за предимствата и рисковете на вътрешния европейски пазар, а също така и да облегчаваме достъпа им до този пазар. Ние участваме също, когато се водят спорове. В първите 3-3 месечия на тази година в рамките на нашата мрежа имаше над 9200 такива спорове. Европейският център за потребителите участваше в 30% от тези спорове и заедно с френските ни колеги, с които работихме заедно, бяхме включени поне в половината от случаите. Аз ще говоря най- ще се концентрирам върху практиката на защита на потребителите. Първо може да се каже, че общото европейско право на продажбите дава възможност за устраняване на пречките до за достъп до вътрешния пазар. Това изобщо не стои под въпрос. Но въпреки това, ние имаме някои опасения дали този предложен вариант за въвеждане на една 28 гражданско-правна уредба на продажбите наистина би облегчил достъпът на потребителите до вътрешния пазар и то по един устойчив начин. първото ни опасение е, че на практика правото, практиката всъщност на приложимото право по, обикновено е от второстепенно значение, когато става дума за е, пречките, които срещат потребителите, ако желаят да извършват покупка другаде. Кои са пречките? Това са първо езиковите бариери, липсата на готовност е, на оферента да предлага стоки в съответната страна и също така да се е, приемат кредитни карти като платежно средство. Това е, установихме в рамките на едно проучване в мрежата. И тук трябва да добавя, че различията в правните уредби не са единствената причина през, пред трансграничната търговия. Трябва да сме наясно, че когато става дума за дистанционни продажби, както каза колегата, всъщност ние срещаме една много голяма част от е, е, пазара за е, услуги и стоки и всъщност потребителят най-често желае да бъде прилагано правото на неговата страна. И след решението на Европейския съд от 6 септември стана ясно, че потребителят в повечето случаи обикновено подава иск срещу търговеца в собствената си страна. И тук трябва да добавим и следното. Значението, което се придава на познаването на правата на потребителите, е, добива второстепенно значение в трансграничната търговия, като се има предвид, е, че потребителят първо заплаща и след това получава стоката. Така че всъщност основният момент тук е, е доверието в търговеца. Без доверие в търговеца няма да може да бъде извършена сделка. И въпросът е, за приложимото право, всъщност той възниква едва тогава, когато хората се обръщат към мрежата от европейските потребителски центрове, т.е. когато имат е, проблем и когато стане дума за това къде е, те могат да защитават правата си и по какъв начин. Така че ние имаме доста големи опасения дали общото европейско право за продажбите наистина ще улесни достъпа до трансграничните сделки с стоки и услуги. И освен това имаме и опасение, че това паралелно съществуване на две правни уредби ще допринесе за това именно опцията, която предлага Европейският договор за продажби всъщност няма да бъде използван от потребителите. Опитът ни показва, че е, един втори правен режим, който е, може да бъде избиран доброволно, е едно е, бреме за потребителите, защото, е, имайки предвид Германия, мога да кажа, че е, потребителите малко познават правата си и е, се започва, например, с е, това, че за тях е много трудно да различат е, е понятията гаранция и е, рекламация. Така че в случая, ако се каже на потребителя, можеш да избираш между два правни режима, той е, дали би могъл да направи правилен избор, това поставям под въпрос. Сега искам да се спра на съобщенията в пресата, които комисията направи е, и аз е, всъщност е, оттам от пресата научих за това, е, за тази инициатива на комисията. Там се казва, че потребителите ще може да, избере, да избере своят режим на, на защита само с едно кликване на мишката, ако избере европейският правен режим. Когато погледнем това съобщение, веднага можем да установим, че потребителят всъщност няма възможност за избор между обичайното, т.е. познато за него право и новата правна уредба на Съветския съюз. Става дума всъщност първо за това търговецът да изправи своите клиенти пред избор да сключат договор или по общото европейско право за продажбите, или изобщо да не сключват договор или да го сключат по националното си право. Така че потребителят всъщност е в по-слаба позиция. И трябва да се добави и още нещо, което не присъстваше в съобщението в пресата, че не става дума за възможност за сключване на европейски договор. Това също може да се направи само с едно кликване на мишката. А, а всъщност става дума тук за а, това прекомерно усилие, което се изисква и от двете страни. А, всъщност а, този европейски договор не е стандартен а, договор. А, този договор а, той а, е идентичен навсякъде в Европейския съюз. А, всъщност а, предприемачът получава едно гражданско правно средство, с което може да модифицира своите интереси. А това за него е, означава, че трябва да се обърне към юрист. И ми позволете една заключителна бележка. Възможно е потребителите да приемат общото европейско право за продажбите и да прибягват до него, ако разберат, че във всички случаи те е, ще бъдат в по-добра позиция, отколкото, примерно, им предлага националното законодателство. Но аз е, се опасявам, и това опасение вече беше изразено, че не във всички случаи това ще бъде гарантирано, че ще има също и е, недостатъци и дори може да се е, стигне до нещо като като отрицателна реклама. Аз знам, че скандалите са нещо много по-интересно за общата публика, отколкото нещо, което върви добре. Така че, ако има ако потребителят е ощетен от а, този тип европейско право на продажбите, това ще се чуе по-лесно. Освен това, мога да кажа, че има свобода на договаряне и не може да се изключи потребителите от всички страни да получават доставки, защото практическите пречки, особено когато става дума за каталожната търговия, са свързани най-вече с транспортните разходи. Те са голям проблем за търговците и по тази причина те не доставят в чужбина. Така че Всъщност това общо европейско право да продажбите може да събуди големи очаквания, които да не бъдат оправдани. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Кригер. В вашето изложение бяха включени някои аспекти, които бяха дискутирани е, през последните седмици, както в националните парламенти, така и от колегите в Европейския парламент. И ако прибавя към вашето изказване това на госпожа Мелин, моето впечатление до сега, казвам до сега, е, че има е, някои е, слаби места, които трябва да намерят решение, обаче съществуват и потребности. Именно в онлайн търговията. Аз не съм експерт в тази сфера, но госпожа Мелин е експерт в тази сфера и тя изрази добре своето мнение. Може би бихме могли да намерим една обща посока и аз съм очаквам с нетърпение как ще протече дискусията. Е, тук вече има някои желания за изказвания и може би е, да се свържат тези изказвания и с първия панел, за да получим една обща картина. Първото изказване или първият въпрос, не съм съвсем сигурен, е, имам е, доктор Пьотър Цинтарски, колега от Полския сенат и сега му давам думата. Пане Преводничонце. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. Дискусията наистина е много интересна. Аз съм председател на законодателната комисия във втората камера на Сената. Аз дълги години съм бил адвокат, така че проблемите е, в правната практика е, са ми доста добре познати. Реших да взема думата, защото мисля, че в дискусията беше е, показана само скептичната страна. И аз не мисля, че дискусията трябва да бъде толкова едностранчива. Искам да подчертая, че Полша подкрепя приемането на инструмента за общото европейско право за продажбите, т.е. да съществуват общи разпоредби за правото на продажбите във всички държави членки. За да може този инструмент да бъде прият и мисля, че това може да се подкрепи и правно, това трябва да стане под формата на регламент. Ние подкрепяме също и опцион, опционално решение това право да се използва само по желание на страните. Искам да насоча вниманието ви към един въпрос, който беше включен в презентацията на професор Симонидес, представителят на Кипърското председателство. Той каза, че не е възможно ние да решим този проблем веднага. Този проблем трябва да се реши в перспектива, защото той представлява предизвикателство за по-дълго време, може би 10 години. Такава перспектива очерта той. Добре е, че ние очертаваме още към настоящия момент някои проблеми, проблеми, които бихме могли да решим в практиката. Аз пледирам за това да Приемам предложението на професор Шталденмар, който говори за коментарите. Изслушахме изложението на професор Фогенауер. Той говори за вечната дилема – дали нормата е насочена към юристите или към а, потребителите и а, търговците. Коментарът обединява тези две опции, обаче един коментар – може да се прави на базата на многогодишен опит, на базата на правораздавателната практика на съдилищата. Едва тогава той може да добие практическо значение. Благодаря. Благодаря ви. Във вашето изказване се съдържа и въпрос към професор Симеонидис. Сега ще продължа по ред. Ще си позволя да дам думата още веднъж, защото е, той трябва да даде отговор. Така че сега продължавам по ред. Следващият оратор Алтава Лавал от Испанския сенат. Благодаря, господин. Благодаря за работата, която е извършена от докладчиците и от експертите, но благодаря и за предложенията за подобряване, които вие предлагате във вашите изследвания. Аз съм говорител по правните въпроси в Испанския сенат и смятам, че Общото европейско право на продажбите може да функционира много добре, Има четири свободи, знаете, на предвижване, на е, свобода на предвижване на капитали, на стоки, на лица, и така нататък, също така свобода на предвижване на услугите и наистина с този инструмент ние правим важна крачка в свободното движение на стоки. Голяма, важна крачка под формата на общото европейско право за продажбите. Възникват обаче някои въпроси, някои е, бяха зададени и днес, е, но аз бих добавил и още въпроси. Ясно е, че инструментът трябва да бъде предназначен за малки и средни предприятия, също така и за потребителите, е, за ползвателите също, които факултативно могат да се възползват от този правен инструмент. Но как изглеждат нещата в публичната сфера за държавата. Сега, примерно, е, държавата в е, каква роля ще бъде възприемана? Е, тя може ли факултативно да използва този инструмент? Защото все по-често се наблюдава сключване на частно правни договори, не само на административни. Аз съм съдия. И винаги е, ще си задам въпроса за процесуалното право. Аз нищо не прочетох в тази връзка в предложения инструмент. Логично е процесуалното право в подобни случаи също да се прилага. И е, тогава страните трябва да решават каква да бъде подсъдността. Какво е обаче правното основание? Кой съдия ще трябва да решава спора, ако има такъв? Разбира се, е, тук може да се приложи международното частно право. И аз за това питам, предвидени ли са такива аспекти в този инструмент? Благодаря. Аз също предпочитам да бъде отговорено на тези въпроси от нашите експерти, най-вече във връзка с процесуалното право и ще продължа с следващия оратор Леон Глоден от Люксембург. Je suis euh, député maire et président de la sous-commission du droit européen. Благодаря ви. Аз съм заместник председател на Камерата на отговарящите към потребителите на Люксембург, също така съм и действащ адвокат. Ако вземем положението в Люксембург, да отбележим, че 52% от поръчките, които се правят от Люксембург за доставка от чужбина, не се осъществяват, тъй като чуждестранните предприятия не искат да се подчиняват на люксембургското право за защита на потребителите. Ако не се лъжа на европейско равнище, говорим за около 60% от поръчките. Има също така и голям брой малки и средни предприятия, които действат в Люксембург. Около 150 хиляди души идват ежедневно, за да работят в Люксембург от Франция или от Германия, които се прибират всяка вечер в съответната си държава. Ето защо Люксембургският парламент приветства предложението на Европейската комисия В момента разглеждаме внимателно конкретните разпоредби на регламента в нашата подкомисия. Разбира се, някои части от текста трябва да бъдат редактирани наново. Един от недостатъците на, на предложението може би е фактът, че прекалено много се съсредоточава върху защитата на потребителите. Нееднократно и днес това беше повторено в Европейския съюз вече имаме много силни разпоредби за защита на потребителите, съществуват такива разпоредби и на национално равнище, то защо може би е, е ще бъде добре да се опитаме да намерим по-добро равновесие между правата на потребителите и правата на стопанските субекти но като цяло смятам, че Европейският съюз ще спечели от въвеждането на общото европейско право за продажбите, особено в този период на криза. Смятам, че този нов правен инструмент ще бъде важно средство за засилване на конкретно способността. Благодаря ви. Благодаря. Има още доста кандидати за изказвания. Следващият е Лорд Болнес. След това колегата Лейне, след това аз ще дам думата на професор Симеонидис, за да отговори на въпроса и може би също е, професор Шултенелке по двата въпроса. Могат ли договори да бъдат е, сключвани от е, публични органи, а също така и по процесуално-правните въпроси трябва да бъде даден отговор. Сега е, иска, колегите Наранци и колегите Седафелд и комисията. Господин Шталенмар също желая да вземе думата. Ако имате още въпроси или желаете да се изкажете, можете да заявите това, но сега нека да продължим е, по списъка. Давам думата на лорд Болнес. Much, uh, Благодаря, господин председател. Ще се спра върху два въпроса, които искам да задам на професор Шталденмайер и на комисията. И слушахме мненията на експерти и представители на политическите среди. Бяха изказани резерви във връзка с редица области, най-вече по отношение на потребителите. А потребителите са от основно значение, ако искаме да насърчим трансграничната търговия. Ако потребителите не са доволни, ако нези, които ги консултират, не са доволни от новия инструмент, няма да си постигнем целта. А целта е почти универсална в добрите си намерения, но мисля, че те могат да бъдат изложени на риск, ако текстът се приеме в настоящата му редакция. Въпросът ми към комисията е следният. Не би ли било по-добре текстът да се преработи, да се стесни приложното му поле, да се фокусира съдържанието му? Какво е виждането на комисията и за правното основание? Този въпрос бе повдигнат от редица участници, както преди заседанието, така и по време на срещата. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е Клаус Лени. Благодаря. Аз след като чух е, редица изказвания, бих е, искал от гледна точка на докладчика или от двамата докладчици на е, Европейския парламент, колегата Берлингуер е друг, той няма да може да бъде днес тук, трябва да бъде в Рим, така че от гледна точка на един от докладчиците от Европейския парламент искам да засегна някои от точките, които бяха важни в дискусията. Нека да започнем първо с правното основание. Аз признавам, че мога да дискусирам дискутира много по въпроса за правното основание. Такава дискусия беше проведена в нашата комисия и ще я продължим. Обаче всъщност всички три европейски правни служби към европейските институции, към парламента, към комисията и към съвета са единодушни в резултата, че правилното правно основание е член 114. Това се обяснява с това, че член 250 е всъщност субсидиарно правно основание, което може може да се използва само когато не се използва член 114. Факта, че и трите правни служби е, застъпва това мнение, не гарантира, че европейският законодател няма да вземе друго решение, различно от тяхното мнение. И това е фактор, който ще трябва да очакваме в политическия дебат. Субсидиарност. Тук също искам да направя две бележки. Ние имаме едно предложение, което всъщност е най-мекото средство по отношение на намесата в правомощията на националните законодатели. Не става дума за хармонизация на националното право, а става дума само за това, когато става дума за случаи с трансграничен елемент, да се предложи альтернативо опционално право. И аз мисля, че това е най-мекото средство по отношение на намесата в националните законодателни компетенции. Освен това, трябва да посоча, че основната причина, поради която ние имаме в момента такава правна уредба, че националната националното право за защита на потребителите има примат пред е, европейското, това е заложено в регламент Рим 1. Т.е. тази национална компетентност по въпроса за примата на националното право пред международните договорености е всъщност нещо, което не убеждава по отношение на субсидиарността. И аз мисля, че преобладаващото мнение в правната служба на Европейски, правната комисия на Европейския парламент е, е същото. Втория въпрос, дали пълната хармонизация не е по-добрият път? Естествено, една пълна хармонизация в Европа, т.е. Е създаване на еднакви условия за потребителите и за економиката е най-добрият път. Е, господин Хагенауър каза защо економиката изисква точно това. Всички стопански обединения изискват това, обаче политически то не не може да се постигне. И последният практически пример за невъзможността за пълна хармонизация е директивата за потребителските договори. Това беше много амбициозен проект на Европейската комисия и имаше амбиция за пълна комунизация, обаче и в двете законодателни камери, и в парламента, и в съвета по политически причини това не се прие, защото ако това наистина беше направено, естествено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 няма да се гарантира най-високия стандарт на защита на потребителите, а ще се предложи един компромис, защото е, това ще е резултат от пълната хармонизация. И е, ще действа обаче за всички потребители, е, както по отношение на сделки вътре в страната, така и извън нея, така че това ще влуши условията, които предлагат някои национални законодателства. И това не беше пожелано нито от националните правителства, нито от колегите дискусиите тук. След като фактически се провали принципа на пълна хармонизация, то тогава е, би трябвало да ни хрумне някаква альтернатива. И идеята за тази альтернатива е това опционално право. Тоест ние казваме, че за трансграничната търговия ще създадем възможност е, за договорните страни да прилагат е, друг е, правен режим, друго право, което да върви паралелно с националните законодателства и да се избира като опция. И аз мисля, че това е, е наистина е една альтернатива на пълната хармонизация. Обаче езиковият проблем, културният проблем, други проблеми, примерно вътрешния пазар има данъчни проблеми, са много големи пречки. Фактът обаче, че съществуват други проблеми, не пречи на никого да реши този проблем. И аз мисля, че в действителност проблем представлява факта, че за трансграничните сделки няма възможност за прилагане на единна правна уредба, както от гледна точка на потребителя, така и на търговеца. Аз също съм потребител и е, за мен, е, например, е важно да знам какви са моите правни възможности. Ако е, съм купил някакъв мебел в Дюсселдорф, аз съм оттам, там, е, и е, е, не мога да си купя, да речем, в Нидерландия такава мебел, ако знам, че тя е по-ефтина. Разбира се, аз трябва да знам, че купувам при същите условия, като в Германия. От гледна точка на потребителя това е пречка. Аз може би съм нетипичен потребител, възможно е, но аз оценявам нещата от този аспект. Колегата от Люксембург представи как изглежда проблем от гледна точка на търговеца. И това е факт. Всеки знае, който се опитва в интернет да купи определени продукти, ако е, идва от малка държава членка, много често търговецът отказва и е, не иска да сключи такава сделка. Проучванията на комисията е, всъщност е, бяха проверени от оценка на въздействието в е, парламента и резултатът беше, че една от причините за това е, че търговецът не иска да се занимава с е, каквато и да е юрисдикция в Европа, колкото и малка да е тя, защото това ще му струват средства. Те се концентрират върху големите юрисдикции, там където пазарите са достатъчно големи и аз мисля, че това състояние не е добро за вътрешния пазар по отношение на потребностите. Аз мисля, че практическата потребност е голяма и искам да се върна към моят типичен пример, който описвам от няколко години. Ако аз искам да продам една голяма и скъпа машина в сделка B2B, то тогава ще използвам квалифициран правен съвет. И трябва да намеря най-подходящия договор за тази сделка, който да отразява моите потребности. Ако обаче съм малък потребител, който е, иска да закупи стока за 100, 150 или 200 евро по интернет, и е, примерно хладилник иска да закупи, аз е, в моя роден град е, Дюселдорф искам да купя по интернет е, хладилник е, и този е, хладилник е, ми се доставя от румънска фирма и е, тогава този хладилник, който е, струва най-много 150 евро, се получава една ситуация, е, която е свързана с приложимото е, национално право и в случая то е немското за мен. Сега, дали е, е, ще трябва да се прилага ирландското право, е, дали ще има проблеми с е, транспорта, когато има проблеми с транспорта, тогава ще се прилага румънското право. И отива отивам при адвокат и му казвам с а, моята правна застраховка, а, аз а, бих искал ти да поемеш този случай. Мислите ли, че този колега, който ще спечели 50-60 евро от това, ще седне и ще проучва ирландското и румънското право и след това ще ми даде добър правен съвет. Едва ли вярвате сериозно, че съдията в първоинстанционния съд, който ще трябва да решава по спора в по-късен момент, момент ще проучва ирландското право, румънското право и германското право, ще прави сравнителен правен анализ, ако работи поне по хиляди такива случаи през годината. И това е точно случая, който е, професор Шултенелтке нарече лотариен случай. Това не е право, това е лотария. И за да избегнем от е, това състояние, наистина според мен е необходим такъв инструмент и за това е, има смисъл и разбирам защо голям брой практици съди съдии и адвокати в европейските сдружения е, по принцип приветстват този проект. Е, разбираемост. Това беше казано тук в дискусията. Да, ние трябва да се погрежим е, това право да е разбираемо е, и да бъде разбираема тази правна уредба от всички. Но това е едно изискване, което се отнася и за много национални законодателства. Като погледна гражданския кодекс в Германия, има много параграфи, които са създадени много преди поне 100 години и освен юристите никой друг не ги разбира. Така че ние трябва да създадем разбираеми правни разпоредби. Е, правна уредба трябва да бъде това за практиците и е, трябва да бъде разбираема тази правна уредба и от е, потребителите. Ние в парламента размишляваме по тези въпроси. Трябва да бъде променено приложното поле. От целият дебат стана ясно, че това е първичен проблем и е, аз е, мисля, че е, става дума за един изцяло нов пазар, който възникна през последните 10 години и си струва да си промислим да направим първите стъпки към едно законодателство, което да отразява даденостите на този нов пазар. И е, последният аспект, който искам да засегна, аз мисля, че другите мерки, създаване на база данни, създаване на moral contracts, т.е. на е, типов договор, това са само мерки, които са съпътстващи. Типовият договор не заменя един такъв опционален инструмент, защото той не решава проблема с регламента Рим 1. А и накрая, мисля, че трябва да приемем едно предложение, което да гарантира високо ниво на защита на потребителите. Мисля, че предприятията ще трябва да платят тази цена, че няма да работят с 28 правни системи, а само с две на европейския вътрешен пазар, т.е. с собствената си и е, с общото европейско право на продажбите. Е, със сигурност е, обаче е, тук няма да се избере най-доброто за масата европейски потребители. Това ще бъде е, една гаранция за е, високо ниво закона защита на потребителите и е, тъй като стандартите, които ще бъдат заложени в е, този режим, ще бъдат високи. Аз мисля, че е, това е, което мога да кажа като докладчик от парламента по тази тема. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега Лене. След този обзор, който ти направи на всички проблеми, свързани с тази тема, е много трудно да дам на друг думата. Обаче това не е последната дума това беше една квинтесенция и а, това ми създава повод за размисъл през цялото време. Аз а, искам да а, задам и въпроса дали не трябва да се фокусираме все пак по-силно върху онлайн търговията, върху онлайн сделките. Може би е, ще има коментари в тази насока, но първо искам да дам думата на професор Синьо Унидис, за да отговори на зададените въпроси. Е, е, Благодаря ви, господин председател. Всъщност, то мисля, че само един въпрос ми беше зададен на мен, но ще се опитам да отговоря и на други въпроси. Въпреки, че ми се струва, има много по-компетентни хора тук, като професор Штайнмайер, например. Мисля, че беше зададен въпрос от член на Полския сенат относно графика. Питате защо не действаме сега, защо изчакваме. Споменах въпроса с графика в малко по-различен контекст. Приканих ви да се замислите в малко по-дългосрочен план, да си представите последствията от евентуална хармонизация, която ще последва след влизането в сила на този инструмент. Това ще бъде една хоризонтална хармонизация на доброволен принцип, не само относно трансграничните сделки, но и който да може да се прилага за сделките на национално равнище. Но сте напълно прав. В настоящия контекст въпросът е колко време ще отнеме целият процес. може би се прави, трябва да работим ежедневно за подобряване на предложението, но нека да останем и реали... нека бъдем и реалисти. Темата е много сложна и процесът на работа е доста труден. Ако искаме действително да изготвим един добър резултат, ще ни трябва доста повече време, за да постигнем споразумение в работната група в съвета. Знаете, че там са представени 27-те държави членки, които имат доста различни правни системи. Опитът през последните няколко месеца беше доста поучителен. Понякога действително се притеснявах от бавния темп, с който напредваме, но няма смисъл да се опитваме да притискаме държавите членки. Това дава обратни резултати обикновено. слушахме всички заинтересовани страни, но в крайна сметка най-важното е да постигнем задоволителен крайен резултат. В крайна сметка, ако всички сме съгласни около окончателната ни цел, а положението все още не е постигнато, тъй като има доста скепти, скептицизъм все още. Но ако, крайна сметка, всички се съгласят с необходимостта на а, с това, че е необходимо да се приеме този инструмент, все пак ще имаме нужда поне от още 3 или 4 председат... ротативни председателства на съвета, преди да се завър... приеме този инструмент. Действително има още слабости, които трябва да бъдат а, преодоляни. И трябва да работим заедно с постигането на добър резултат, заедно с, с, с Европейската комисия и заедно с парламента. Но аз съм оптимистично настроен. Бих искал да погледнем дългосрочните перспективи и евентуалните ползи от а, този проект. Всичко това беше единственият въпрос, който беше отправен към мен пак казвам, бих се опитал да отговоря на други въпроси, но ми се струва, че има по-компетентни от мен, в частност експертите и най-вече господин Майер, който действително е специалист в тази област. Сега давам думата за отговор на два въпроса на нашите експерти. Мисля, че господин Шултенелке би трябвало да отговори на тези въпроси. Единият въпрос може ли държавата да се възползва от възможността да сключва такива договори? Вторият въпрос беше свързан с процесуалното право. Благодаря за въпросите. Първи въпрос може ли държавата да сключва такива договори? Трябва да внимаваме обаче от коя страна оставаме в модела на електронната търговия, т.е. това е средата от концентричните кръгове от приложното поле. Сега говоря само за клиента. Не държавата като клиент не може да сключва такива договори. Проблемът обаче е много по-драматичен, защото това се отнася също и за политическите партии, е, фундации и така нататък. На практика това означава, че при е, настоящото състояние на проекта предприемачите могат е, да продават само на физически лица. Ако обаче става дума за юридически лица, ще трябва да се установи дали става дума за фирма или не. Това е доста дисфункционален аспект и е, тук е, трябва да се е, види какви са границите на директивата. Там, където има празноти, ако е в националното право, ги попълва държавата, но тук няма как това да стане. Така че, когато говорим за електронната търговия, там може да отпаднат някои ограничения. По-комплексен е въпроса от страна на търговеца. Дали държавата може да използва това в ролята на оферент, на търговец. Е, проблемът настъпва, когато имаме търговия между потребители, например, както е в eBay. Е, тук може да се каже много от политическа гледна точка, но аз е, от тук мога да посоча, че проекта би трябвало да се пренапише, ако ще се разреши подобно нещо. Вторият въпрос – процесуалното право, кой е компетентният съд. Този въпрос е, в е, повечето случаи може да намери лесен отговор. Нашият председател вече каза, че обикновено е, е компетентен съда по местоживеене на потребителя. Това проистича от е, е, регламент Брюксел 1, но тук е, искам да прибавя още един аспект. Аз мисля, че няма идеален сценарий. Не е идеален сценарий, ако ние вземем предвид споровете пред първоинстанционните съду, съдилища в Германия, във Франция това са вероятно мировите съдилища, съдилищата не могат да решават толкова много спорове, така че от двете страни, за двете страни по договора това ще бъде неприятно. Аз си представям, че е, много голям процент ще, от тези спорове ще се решат онлайн, а онези, които а, са недоволни, тогава ще се обърнат към държавните съдилища. Последно, а, компетентност на съда, това се отнася и за а, онлайн споровете. Тук вече а, се изостря въпросът за приложимото право. Местните съдилища без библиотеки, без специализирани служители ще би трябвало да правят непрекъснато сравнителни правни анализи. И сега дали те те, например, биха могли да бъдат изложени е, на опасността е, да бъдат е, накърнени правата на потребителя. И то защо? Защото съдът не може много точно да провери дали има съответни разпоредби, които да се отнасят и за търговеца. и това, за съжаление, е моментната снимка на ситуацията. Аз мога да кажа, че хармонизацията би е, довело до много голяма доза правна сигурност в това отношение. Благодаря. За втория кръг имам още три изказвания. Това са колегата Нерансис, Маргарета Седерфелд и професор Штауденмайер. И в този порядък ще им дам думата. И първо давам думата на колегата Наранцис. Благодаря, господин председател. Аз няма да задавам въпроси, аз искам само да изложа някои позиции. Радвам се, че стана дума за пълната хармонизация. Още през 2010 година ние говорихме по тези въпроси по време на една конференция в Бруксел. Радваме се, е, че има сега такъв проект за регламент и също, че изслушахме различни мнения за това. Ако трябва да се създават две паралелни правни системи, е, и възможност за избор между тях, е, то тогава ще трябва да има избори по отношение е, на системата за решаване на споровете, като разбира се се избегне правната несигурност. Това беше казано вече от някои от докладчиците. В член 2 на регламента се съдържат е, дефинициите. Трябва да се посочи, че този текст няма нищо общо с е, тристранните текстове. Тази тема често беше разглеждана от експертите по е, право на продажбите. Беше казано, че всичко е уредено много детайлирано, Стремежът беше да имаме точна формулировка и ясно да личи към кого е адресиран текст. Текстът е адресиран към онези, които трябва да се ползват с по-висока степен на защита – Адвокатите се намесват едва тогава, когато възникне проблем. Що се отнася до този регламент, Имаме разделяне на правото на продажбите, имаме сделки с трансграничен елемент между потребители е, и е, фирми, имаме също C2C, след това продажби между малки предприятия и големи предприятия, също и C2B, е, потребители и фирми, така че тук се избират специфични критерии. И това е, е разделението, което води до там, че определени продажби се покриват от регламента, други не. И тук вече възниква въпроса дали това фрагментиране на правото на продажбите наистина предлага по-голяма сигурност как изглеждат нещата с е, свободата на избор на страните. Те могат да избират е, приложимо право, това е очевидно, и това би могло да се разглежда като опасност за правната сигурност в Европейския съюз вероятно има и разлика в броя на фирмите, които се покриват от тези разпоредби, които не е член 7, например, покупната стойност на дадена стока, това е стойност, която се променя с годините и вследствие на инфлацията. Така че трябва да се внесе яснота по отношение на връзката между регламента и други инструменти, които може да ползва потребителя. Стана дума за Виенската конвенция и това, което беше казано, наистина беше правилно. Става дума и за директива 29 нелоялни търговски практики на вътрешния пазар – и след това директива 31 от 2000 година. Там става дума за търговските аспекти на информационното общество и регламент 35 Рим 1 за приложимото право в облигационни отношения. За съжаление, нямам а, достатъчно време да поясне тези аспекти. Колегата посочи, че е, германския граждански кодекс е поустарял, обаче той предлага правна сигурност. А правната сигурност е всъщност е, най-ценното благо. Благодаря за времето, което ми отделихте за изказване. Благодаря. Следващият е, оратор, колегата Седафелт от Швеция. Благодаря, господин председател. От е, шведска страна ние смятаме, че регламентът е както важен, така и необходим, за да можем да гарантираме в по-голяма степен трансграничната търговия. Същевременно обаче в предложението се съдържат много моменти, които се нуждаят от доразвиване и подобрение. Най-вече, за да могат е, страните да използват общото европейско право за продажбите, защото ако никой не го ползва, ще бъдем в е, същото положение, както в началото. Тоест, дали ще има желание от страна на страните да прибягват до това право, тук ще изложа някои аспекти, които според Швеция са особено важни. Първо, нивото. Европейското право за продажбите трябва да дава много добър баланс по отношение на защитата на потребителите и това ниво на защита трябва да бъде приблизително равно на това, което предлага международното право. Е, всичко това може и трябва да бъде ясно е, формулирано, за да може да се прилага в по-дълъг период от време е, по интернет или примерно когато става дума за покупка в магазин. Второ, много важно е тези правни разпоредби да бъдат разбираеми. Това беше споменато от много от преждеговорившите страните по договора. Ако трябва да избират между националното право или европейското право, трябва да могат да разбират правните последици, които проистичат от приложимостта на съответното право. Ако те не разбират това, то изобщо няма да използват този европейски правен инструмент. Това е извода, който може да се направи. Изисква се също също общият е, европейски правен режим за продажбите да бъде ясно формулиран. И още нещо. Е, необходимо е да се фокусира много добре това европейско право за продажбите, да е ясно какво попада в приложното поле и какво не попада в приложното поле по отношение на трансграничната търговия. Обаче това трябва да бъде изразено с ясна формулировка. Накрая искам да посоча, че регламентът трябва да бъде практически приложим в правно отношение по тази причина трябва ясно да е уредено какво попада в неговото приложно поле, какво не попада и от кой момент е, трябва да се прилага националното право. Разбира се, и кога не трябва да се прилага националното право. Всички тези въпроси трябва да бъдат изяснени. Едва тогава ще бъде възможно е, страните по сделката активно да прибягват до европейското право за продажбите. Защото е, ако не изясним всички тези въпроси, както казах, е, всичките ни усилия ще останат на празни. Това е гледната точка на Швеция. Радваме се на бъдещо сътрудничество и ще се радваме в шведския парламент да постъпят и други подобни документи. Господин професор Шталденмар, много теми бяха засегнати. Вие можете да се изкажете по всички, но по две точки ние имаме особена потребност, особен интерес. Първо, по-силното фокусиране върху онлайн търговията, така аз интерпретирам казаното до тук, но също така нормата за компетентност по член 114 вероятно може да се концентрирате и върху правораздавателната практика на Европейския съд, какво е гледището на комисията. Разбира се, още веднъж повтарям, можете да вземете отношение и по другите въпроси. Благодаря, господин председател. Ще се спра върху четири въпроса. Ще се опитам първо да отговоря и ще се опитам да отговоря на двата въпроса, които ми поставихте. Сър Алан Бит и лорд Барнърс поставиха първия въпрос. Сър Бит посочи в началото на разискванията, че правителството на Обединеното кралство е изготвило проучване. Получило е 43 отговора. 23 от тях са били от Сдружения на потребителите и юристи. И всички тези 23 отговора са били отрицателни. 40 и три отговора са били предоставени от различни субекти, например юристи, сдружения и други организации. Но има нещо много интересно във връзка с това проучване. Два отговора са били предоставени от Сдружение на малкия бизнес. Един отговор е бил предоставен от консорциума на търговците на Дребно. Тези този консорциум включва почти целия сектор на търговията на дребно в Великобритания, т.е. както много големи, така и по-малки субекти и отговорът му е бил положителен, което според мен е много интересно. Много интересно е също така, че Обединеното кралство е страната в Европейския съюз, където пазаруват най-много потребители онлайн от други държави членки. И предполагам, че този консорциум на търговците на Дребно, който представлява целия сектор, би искал в още по-голяма степен да се възползва от това. И за това реагира и положително на предложението за общо европейско право за продажбите. Това бе по първия въпрос. Втория въпрос за правното основание. Господин Лене спомена, че правните служби и на трите европейски институции са потвърдили правното основание, избрано от комисията. Това е член 114 от договора но няма да избегна въпроса ви. Ако разгледаме правораздавателната практика на Съда на Европейския съюз по отношение на член 114 като правно основание за предложения за законодателни актове от комисията, то ще видим, че има конкретни или вероятни ограничения върху търговията и това не е трудно да се докаже. Да вземем за пример договорите между стопански субекти и потребители. В националните разпоредби са предвидени различни задължителни правила. Понякога те се вместват в рамките на европейското законодателство, понякога излизат извън тях – при всички положения има разлики в задължителните национални разпоредби за защита на потребителите. Това е едно от ограниченията. Второ, оценката на въздействието на комисията показва, че тези разлики в националните правни уредби водят до економически загуби. Загубите за една страна възлизат на 10 000 евро в рамките на две седмици. Към това се добавят още 3 000 евро за приспособяване на уебсайтовете. И така, ако съберем разходите на всички страни, то ще получим средния оборот на едно средно предприятие. Ето защо немалко търговци се въздържат да изнасят към други държави членки или се ограничават само с една-две държави. Подобен размерът на разходите и при изделките между стопански субекти. Да обобщим, има както правни, така и економически ограничения. Правните и економическите въжат за договорите между стопански субекти и потребители, а економическите за договорите между стопански субекти. Още нещо, за което вече говори господин Лене. Член 352 като правно основание е само субсидиарна възможност. Тоест, на него може да има позоваване единствено ако не е възможно да се използва член 114. Предложението, е изготвено от комисията, е насочено към решаването на проблемите, които установихме. Така очертахме приложното поле, че то да включва договори между стопански субекти и потребители и договори между стопански субекти, ако единият от тях е малко или средно предприятие. Приложното поле не обхваща сделки между големи стопански субекти или сделки осъществявани в една държава членка, тъй като там не установихме проблеми. Защо не можем да постановим член 352 като правно основание. Ще обясня това по-нататък. Но дори да се опитаме да се позовем на него като на правно основание, ще трябва да отчетем много голямата разлика между правораздавателната практика на Европейския съд по различни производства – Постановено е едно решение по производство за Европейско кооперативно дружество. Това дружество може да действа както в една държава членка, така и в друга държава членка. Има и друго решение, свързано с интелектуалната собственост. Но тук става дума за институти, които могат да бъдат създадени само по силата на националното право. Ако те ще се прилагат на общо европейско ниво, то да, тогава може да се приложи член 352. Но нашият случай е съвсем различен. Ние не създаваме нов институт, нова форма на договор. Европейски договор за покупко-продажба. Просто даваме възможност на страните по договора да го приспособят, ако искат да прилагат альтернативен втори правен режим. Общото европейско право на продажбите е втори правен режим, паралелно с националните правни уредби. И страните по договора могат да решат да го прилагат или не. Член 352 е единствено от субсидиарно естество и не е приложим към общото европейско право за продажбите. Друг изказал се говори за правото на свободен избор на потребителя. И може би става дума за недоразумение във връзка с съобщението на комисията за пресата. Никога не сме казвали, че потребителят може да направи избор между националното си право и общото европейско право за продажбите. Търговецът прави този избор. Той може да предложи на потребителя да му достави съответния продукт позовавайки се единствено на общото европейско право за продажбите. Каква възможност за избор има потребителя? Той може да каже в случая няма да си закупя този продукт. Може да ползва услугите на някой близък търговски обект, защото вече има добър опит с него, закупил си е там някаква стока, върнал я е, била му е ремонтирана. Или може би потребителят ще реши да ползва услугите на този търговски обект, защото иска лично да контактува с някого, ако се окаже, че стоката е дефектна. Може да му се наложи да плати с 10% по-висока цена, но това няма да е от значение за него, защото ще му е по-важно да ползва услугите на магазина. Може пък и да реши да си закупи продукта онлайн, като заплати с 10% по-малко. В случая по-важният фактор за него ще е цената, а може би онлайн може да си закупи някаква определена марка, която е по-качествена. Това са възможностите на потребителя за избор по силата на общото европейско право за продажбите, той ще има по-голям избор. Към момента той не разполага с такъв избор. Ще може да се възползва от по-ефтини, по-конкурентоспособни стоки. Но ако потребителят желае, може и да не се възползва от това. Може и да пазарува в магазин. Както вече бе казано днес от двама експерти, общото европейско право за продажбите осигурява ниво на защита на потребителите, която е равностойна или по-висока от предвидената такава в националните правни уредби. Второ, предлага ниво на защита на потребителите, която е сравнима, дори по-висока от тази в националните нормативни уредби. С други думи, потребителят не само ще се ползва от по-добър избор и от по-низки цени. Той е по-добре защитен и от правна гледна точка. С други думи, така или иначе, потребителят няма да е губещата страна. Към момента търговецът избира действащото право. Да вземем член 62 на на Рим 1. Потребителят ще е в много по-изгодно положение по силата на общото европейско право за продажбите, както в економическо, така и в правно отношение. И сега ще отговоря още на няколко коментара, които бяха направени. Например, от страна на господин Фогенауер, слабостите при изготвянето на законопроекта както и някои коментари във връзка с онлайн търговията професор пейпер. Не, напред бих искал да започна от писмената, писмените бележки от Нин Фогенар, които бяха много интересни. Той каза, че общото европейско право на продажбите е добър компромис за различните видове редакции на логически текстове в Европейския съюз. Това е много интересно становище. Това показва всъщност, че това предложение е пример за добър добре редактиран европейски документ. Всеки път, когато си изготвя законодателен текст, си търси равновесие между разбираем за обикновените хора език и разбираем за нуждите на юристите. И явно, че тук сме намерили доброто равновесие. Тук ще цитирам отново, и този път ще цитирам на германските, като оригинал е на германски и се надявам, че ще успеете да почувствате цялата емоция и цялото вълнение на този стат. Така наистина не може да продължава, но какво трябва да се случи? Откакто повдигнахме този въпрос, Литературата по този проект се разрасна до размера на малка библиотека. Множество предложения за подобряване по отделни части на проекта вече възникнаха. Същевременно се надигнаха гласове с предложения за по-нататъчната работа по този законопроект. Никой обаче, както виждаме, не препоръча този проект да не бъде изменен. Да. Може ли познаете кой каза това нещо? Това всъщност беше цитат в рамките на разискването в Германия на, общото, на общия правен режим и това изказване от 1829 година от виден германски юрист Ото фон Гирке. Като цяло се смята, както знаете, че германско законодателство никак не е лошо, включително и от гледна точка на редакцията. Това ясно показва, че законодателните документи могат да бъдат подобрени и това е моят основен довод. Тук се връщам към от професор Симеонидес. На двете срещи проведени по време на кипърското председателство в съвета, вече имаше много добри предложения от страна на държавите членки за подобряване на редакцията на глава 10. А там за сега се обсъжда само глава 10. Така че аз действително вярвам, че ще постигне много по-добра редакция. На по-късен етап, вероятно, ще обсъдим и въпроса за приложното поле може би ще трябва да се ограничим само за, върху електронната търговия. За момента ми се струва, че е прекалено рано да обсъждаме приложното поле. За момента трябва да се съсредоточим върху същността на предложението. Но най-важното случая е, че всяко предложение, включително и предложението на Европейската комисия, могат да бъдат подобрени. И ще завърша с още едно, още един цитат Нека съветът, Европейският парламент и комисията подобрят предложението. Благодаря ви. Благодаря, професор Штауденмайер. От една страна, според мен, днес се отбелязва потребност от общо европейско право на продажбите – и то точно в сферата на онлайн търговията. Обаче, от друга страна, чухме днес много въпроси без отговор, които всъщност трябва да получат отговор. И ако правилно съм ви разбрал, професор Штауденмайер, че вие намекнахте за Германския граждански кодекс, всъщност ръководителя на комисията, който разработи петте тома на гражданския кодекс е от моя роден град. Така че аз знам, че първата комисия, която е предложила гражданския кодекс, е била сменена от втора комисия, е, така че през 1900 година е бил прият окончателно кодекса. И тук сега е, искам да попитам как ще можем да постигнем нашата цел, как ще решим проблемите. Не мога да дам отговор, но е, тъй като вдясно от мене стои докладчикът, аз Искам да дам думата на Клаус Хайнер Лене да каже няколко заключителни думи. Благодаря, професор Сенсбург. Благодаря също, че поехте ръководството на втория панел. И е, сега е малко трудно, след като господин е, Штауденмайер е, извлече есенцията от нашата дискусия. В действителност, е, да, комисията прави предложение, обаче законодателят решава. Законодатели са парламента и комисията. И аз мога да кажа, че е, е, нито едно предложение на комисията не е останало непроменено в един законодателен процес. Е, както е, се казва на английски Working Progress, един постоянен процес е, на работа. Така че е, ние е, бихме е, били щастливи да приемем всякакви предложения, за да приключим този законопроект. И всички предложения, които идват от експертите, от националните парламенти, са добре дошли при нас. Ще процедираме последния начин. Първо ще представим работен докорет. Двамата докладчици е, са изготвили такъв. Той ви е раздаден и намерението е в е, началото на пролета, февруари, март, т.е. Е следващата година, да представим е, първи проект на доклада е, там е, ще се очертаят определени тенденции, е, ще анализираме проблемите, които възникваха при изслушването и които са засегнати в работния документ. Възможно е да се предложат и альтернативни решения. След това ще последва фаза на неформални консултации с заинтересованите страни и също с други страни, които проявяват интерес и след това ще разговаряме с ирландското председателство как да се продължи с целият проект, като разбира се ще се изисква сътрудничество на двата законодателни органа. Това, което мога да ви обещая и това е нашето ясно намерение в парламента, с много голяма грижливо ще подходим към това е, този законодателен акт, така че накрая той да бъде успешен. Ние не искаме е, мъртви правни разпоредби, а искаме е, правен инструмент, който да е приложим в практиката, който да е приемлив за страните и за това ще отделим необходимото време. Професор Зенсбург каза колко време е било необходимо за изготвянето на германския граждански кодекс. Вероятно, толкова време няма да ни е необходимо защото всъщност ние не разглеждаме цялото гражданско право, а се ограничаваме върху определени аспекти на правото на продажбите. Аз обаче искам да посроча, че дискусията по съдържанието на този проект е много по-стара. Тя започна през 80-те години. Знаете, че това, което беше подготвено в Ламба комисията през 80-те и 90-те години е в основата на този проект проект и сега вече сме стигнали до момент, в който времето е назряло да предложим вече един зрял и усъвършенстван продукт. Правната комисия преди няколко дни реши през следващата година да проверем конференция, подобна на днешната. Това ще стане през втората половина на годината, за да докладваме за напредъка и да продължим този толкова плодотворен обмен с колегите от националните парламенти. Аз мисля, че тази дискусия беше полезна за двете страни, както по отношение на аргументите, които бяха разменени, така и във връзка с предложенията за подобрение. Благодаря на всички, че дойдохте тук, че участвахте в тази конференция. Накрая искам да ви поканя на един прием, който даваме в сграда. Сега трябва да видя сграда Йозеф Антал. Това е сградата, до която ще достигнете, когато минете по пасарала. След това в ляво секретарията ще ви опъти. След това оставаме блокове на същия етаж не е необходимо да ползвате асансьор. Аз ще се радвам, ако видя всички вас на този прием. Благодаря ви още веднъж за подкрепата и за аргументите, които изразихте в тази дискусия.